Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Здравейте, започваме нашето заседание. Първата точка в дневния ред е дебати по нарушения на правата на човека и правовата държава. Съгласно член 144 от регламента, първият ни дебат – е относно положението в Турция и по-специално отстраняването на избрани кметове. Преди да започнем дебата, трябва да ви съобщя, че по време на пленарните заседания тази седмица ние въведохме нова система, която позволява на депутатите електронно да се запишат за спонтанните изказвания и сините карти – вече сте получили по имейл информацията за това как да ползвате системата. Освен това, можете да намерите писмени указания на всяко отделно място. Можете да използвате системата като използвате устройствата за електронно гласуване. Те ви дават възможност и да въведете своята заявка. Разбира се, вие може да го направите и по класическия начин, като вдигнете бял лист. За да заявите заявката си за изказване или вдигате синя карта за да участвате в въпросите с синя карта. Ще ви помоля винаги да, води, да вземате със себе си картата за гласуване, следователно, за да ползвате новата електронна система – Системата вече работи. Сега преминаваме към дебата положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове. За две минути и половина давам думата на господин Лагодински. Либо колеги, либо колеги, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, gehen Sie einen Block weiter äh, zu dem Sitzungssaal. Имам един а, съвет към вас. Посетете съседната сграда, съвета за съдът за правата на човека и вижте какви теми се обсъждат там. Вчера успях а, да присъствам на изслушването на госпожа Деметаш, която се бори за освобождаването на своя съпруг. Днес не говорим за господин Деметаш, а говорим за трима кметове, които бяха отстранени без никаква при, истинска валидна причина. Става по за се Селчук, Мизракли, Ахмет Чурк и Бедия Ертан. Но има и много други общински съветници и други е, законно избрани и отстранени не без всякакво основание народни избраници. Говорим също така и за госпожа Канан Чуфтогу, която беше хвърлена в затвора за постове в социалните мрежи. Борим се за хора, които са в затвора, защото са се възползвали от свободата си на изказ. Като, например, един адвокат, който вчера беше арестуван за, това, за обида към съда в качеството си на адвокат но в нашата проекторезолюция засягаме много други важни въпроси. Как си представяме бъдещите взаимоотношения с Турция? Бъдещето на тези взаимоотношения е трудно, но не можем да допуснем 20% от лежащите по затворите в Турция да са там по обвинения, свързани с тероризма и без всякакви материални доказателства. Турция има право на своето европейско бъдеще и за това трябва да продължаваме да работим с Турция и да се противопоставяме на турското правителство, защото турското общество обича демокрацията и за него си заслужава да се борим и неговите човешки права трябва да защитаваме. Знам, че не всички тук в тази зала споделят моето мнение, но аз смятам, че е много важно да продължаваме да защитаваме европейските перспективи на Турция. Именно тази европейска перспектива обаче трябва да се основава на споделянето на взаимни ценности, на взаимното уважение и на спазването на върховенството на закона и на човешките права. Именно за това става дума в тази резолюция. Благодаря ви. Думата има в качеството си на съавтор господин Мадисън, но не го виждам в залата. В такъв случай давам думата на господин Санчес Самор за минути и половина. Е, Благодаря. Искам да кажа, че съм много доволен от това, че лесно стигнахме до съгласие по тази резолюция. Също така стигна се до съгласие без проблеми, защото при правата на човека няма как да оправдаем Турция за целия свят. Вече е ясно, че наказателно-правната система на Турция се използва за да запуси устата на политическите противници. Ние сме много притеснени от отстраняването на избраните кметове. Те са е, заместени от хора, които не са били избрани. Тук не става дума само за ограничаване на правата чрез съдебен процес, а напротив, наскоро избрани кметове са отстранени, защото те са от партията Съперник. Няма съдебен процес, няма съдия, няма справедливост. И тази съдба заплашва и други кметове, като социал-демократа от Истанбул, който два пъти трябваше да спечели избори. Но като говорим за тези кметове от ХДП, не става дума само за партийна солидарност. Не, ние защитаваме демокрацията в Турция, независимо от коя партия са кметовете. Скъпи колеги, в Турция се случват много неща. Необходимо е да си дадем сметка, че все повече съдебната власт се използва за контрол. И надеждата става все по-малка. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата Алсалани. Беста Толман, ераде колегор. Господин председател, колеги, искам първо да благодаря на всички политически групи, на техните представители за чудесното сътрудничество и плодотворни преговори по тази резолюция. Предвид е, онова, което в момента става, тази резолюция не се отнесе само до факта, е, че е, в Истанбул трябваше да се проведат избори, след което това лице беше осъдено на години затвор това не доведе до публични последици. Е, говорим е, за забрана на партия. Е, с тази резолюция се подчертават тревогите на Европейския парламент за по-широк и по-сложен проблем, предизвикателство срещу демокрацията, преследване срещу човешките права, срещу политици и злоупотреба с законодателството срещу тероризма. Турция е важна страна за Европейския съюз, но ще бъде и основно предизвикателство за външната политика на Европейския Надявам се, че не се налага отново да работим дълго по подобни резолюции срещу Турция. Аз и моята група сме готови отново да включим Турция в дневния ред, когато се потъпкват човешките права, когато принципът на върховенството на закона и демокрацията не се спазват. Надявам се, че ще гласувате в полза на тази резолюция. И се надявам, че ще изразим подкрепата си за демократичното развитие и демократичните сили в Турция. Благодаря ви. Председателя, благодаря госпожа Демирал. Две минути. Уважаеми господин председател, дами и господа, Действително, в Турция се проведоха местни избори. Гражданите упражниха своето право на глас и избраха своите избранници. Оказва се обаче, че новоизбраните кметове не можаха да започнат да изпълняват своите своите мандати, тъй като почти незабавно след избирането си бяха отстранени по напълно незаконен начин. Но проблемите не спират до тук. АКП все повече и повече атакува пряко представителите на опозицията. Е, като например регионалната председателка на Републиканската народна партия Канан Кафтанчугу, която беше осъдена на почти 10 години затвор заради твитове. Това е напълно недопустимо. В Турция на пет е, милиона членове на, на Републиканската народна партия са в затвора. Сред тях са политически активни хора, но също така и журналисти, и държавни служители. И не бива да забравяме, че, че лидерът на партията, господин Дермитаж, продължава да е в затвора. И всичко това, скъпи колеги, се случва не защото Ердоган е в много силна позиция. Не, напротив, той се чувства отслабен и за това засилва репресиите изборите и в частност изборите в Истанбул доказаха именно така. Нещата в Турция могат да се променят. Така че тук не говорим само за свобода на словото и свобода на пресата и защита на човешките права. Има много други проблеми в страната. Знаете, например, че Турция е сред страната, в която има най-много убийства на жени и една от страните, в които има най-много случаи на изнасилване на малолетни в, в, в религиозни институции. Знаете ли също така, че зачистяват и репресиите срещу синдикални представители и представители на други професионални организации, които нямат никакво право да се учредяват в синдикални организации? Скъпи колеги, Турция в момента преминава и през економическа криза, която допълнително задълбочава и политическата криза. Хората в Турция страдат, но господин Ердоган се вълнува само от това да остане на власт, така че нека да обърнем внимание на тази страна през едните месеци и най-напред нека да променим собствената си политика, да сложим край на лицемерието и да се откажем от сключеното споразумение за бежанците. Все повече хора с принудени да напускат Турция защото няма как да оцелеят там. Благодаря. Думата им сега Шойдрова за две минути. Е, колегиня, колегове, я бих хотела... Благодаря ви. Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички, които са работили по резолюцията, защото това показва, че ние подкрепяме демократичните сили в Турция и се интересуваме от правата на човека. Действията на турското правителство надхвърлят всякакви граници. Отдавна е така, но случващото се в момента изисква действие. Призивите към турското правителство са важни. Към тях се присъединяват и Съвета на Европа и НАТО. ПКК се смята за терористична организация, но това не означава, че турското правителство трябва да преследва всички кюртски политически активисти. Всъщност, самото турско правителство трябва да намери решение за съвместно съжителство с кюрдите. Това трябва да стане по законодателен път, както казваме и в текста виждаме, че се отстраняват кметове, които са били избрани. Тук не става дума само за турското правителство или ХДП. На натиск са подложени и републиканците. Ние не можем да останем безучастни. Ердоган трябва да се примири с факта, че в, при демокрацията опозицията също може да спечели и има право да упражни своето право. Следователно, ние трябва да се занимаваме с тези въпроси. Има ново посолство на Турция към съвета на Европа – но те трябва да зачитат най-вече своите задължения към съвета на Европа. Благодаря ви. Преминаваме нататък. От името на НП колегата Христофоро. Благодаря, господин председател. Според мен през последните години правилото стана нарушение на правата на човека в Турция, както и терористични актове. Според мен въпросът за нарушението на правата и на правилата спрямо избраните кметове е просто едно продължение на всички събития, които смутиха Турция през последните години. Турция се превърна в страна затвор и нарушение на правата на човека. Но това става и в съседни на Турция страни. Насилие, тероризъм, нарушение на правата на човека, които установяваме. Е, виждаме, че това е, е жестокото лице на Турция навсякъде, в частност и в Кипър. Днес не искаме още една резолюция, а нещо конкретно. Като Европейски парламент, като народни избраници, ние трябва ясно да заявим какво мислим. Искаме мерки, нулева толерантност към Турция. В парламента в Европейски съюз трябва да бъдат взети конкретни мерки в Европейския съюз, но и извън него. Трябва да приложим принципи и правила. Не е възможно да се правят отстъпки на Турция. Ако наистина искаме принципите и правилата да се спазват, не може вашата страна или моята страна спазва тези правила и правата на човека, а това да не става на други места. Трябва да бъдат замразени активите на Турция и не трябва да се оказва никаква подкрепа на терористични актове в Турция и никаква помощ за онези, които създават проблеми, които дестабилизират Турция и съседните ней страни. Според мен тази резолюция едва ли ще трогне господин Ердоган. Господин Ердоган в много голяма степен зависи от Европейския съюз. Докато продължава да нарушава правата, да е, заплашва Турция, изключителната и економическа зона, докато продължава да прави това, което прави в Магуста, в Кипър. Всичко това доказва, че Турция не се страхува. Единственото, което може да я стресне е замразяване на активите и на економическите връзки. Това трябва да се направи, за да спазва Турция човешките права. Председателя, благодаря. От името на социалистите госпожа Сантос, една минута.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 нападките срещу политически дети на гражданското общество от страна на правителството в Турция зачестиха. И това все повече и повече ни притеснява през последните няколко години. А отстраняването на законно избрани кметове е очевиден опит за незачитане на резултатите на местните избори от 31 март. Става въпрос за кметове, които са избрани с абсолютно мнозинство и които са незаконно отстранени и заместени с неизбрани заместници и според нас това е повод за много сериозни притеснения. Според нас Турция прекрачи границата, която не можем да допуснем. при положение, че Републиканската народна партия спечели безапелационно изборите в Истанбул. Изборите трябваше да бъдат повторени репресиите не могат да се използват като метод за заглушаване гласа на опозицията. Европейски съюз не може да търпи повече постоянното нарушаване на човешките права в Турция. Благодаря ви от името на групата за, обединяв... за обновяване на Сестро Гарио. Благодаря, господин председател. Ще говори румънски. Фундациите на или основите на турския режим вече се клатят. Това, което се случва в общините на Турция го показва. Заклемяването на кметовете, пращането им в затвора за това, че са обидили Ердоган, е чисто и просто отмъщение. Отмъщение към хора, които са се осмелили да бъдат различни. Трябва да кажа, че последното доказателство е това, което се случи в Диарбекир. Отстраняването на кметовете Пер и Ангер. Ние трябва, разбира се, да развиваме економическо сътрудничество с Турция – но би трябвало да сме срещу всички автократични режими. Благодаря от името на Обнови Европа колегата Конки. Eh, благодаря. Европейския съюз е, като институция и ние е, като депутати избрани от народа трябва да кажем истината. Какво става от години, какво става от месеци, от много дълго време? Всичко това съставлява престъпление срещу човешките права и срещу международните споразумения е, е, стотици демократично избрани кметове политици, студенти, политически активисти, е, които е, се позоваха на демократичните си права, за да кажат какво мислят, е, бяха арестувани и обвинени в терористични актове. Те бяха обявени за враг на Турция. Е, Зелената партия ще насърчи турските власти незабавно и безусловно да освободи всички арестувани и е, да отмени е, каквито и било обвинения срещу тях. Ние искаме да напомним на Ердоган, че го наблюдаваме и че виждаме какво прави, че ще продължаваме да се противопоставяме на това. Историята ни е получила, сега имаме избор. Председателя, благодаря. За групата Идентитет и демокрация господин Зимнюк. Една минута. Уважаеми дами и господа, в Турция за пореден път се изостриха страстите. За пореден път Ердоган се държи като пълен тиран и отново заплашва Европейския съюз с нов приток от мигранти. Е, противопоставя се на опозицията и води война срещу кюрдите в собствената си държава. И сега в е, желанието си да се превърне в абсолютен диктатор си позволява да отстранява и законно избрани кметове. Като причина за отстраняването им е връзките им с ПКК. Историята ни доказва, че подобни обвинения са само претекста за заглушаване на демокрацията. Така че не е достатъчно за пореден път да установяваме нарушаването на човешките права в Турция. Трябва най-накрая да предприемем действия и затова моля Европейската комисия да сложи окончателно край на преговорите за присъединяването си към Европейския съюз. Турция не е част от Европа. Благодаря ви. От името на ЕКР думата има господин Захардилов jsem byl od roku two thousand and four fifteen let členem eh, výboru přidružení evropské unie a. Благодаря ви. 2004 година аз бях член на Комисията за разширяване на Европейския съюз. Всъщност трябва да ви кажа, че за първи път реших вече да не съм член на тази комисия, най-вече заради Турция – и го казвам като човек, който традиционно е подкрепял Турция, но трябваше да променя отношението си, като една от причините беше свързана с събитията след неуспелия опит за преврат. Всичко това, което се случи с представители на медиите, на академичните среди, репресиите в Турция, Днес сме свидетели на нещо подобно. Режимът атакува демократично избрани политици и това е, разбира се, неприемливо. Мисля, че ние трябва да сложим край на тази политическа криеница, да кажем на Турция точно какво мислим и да заявим, че така тя никога няма да стане член на Европейския съюз. Благодаря ви колегата Вилюмсен. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Положението в Турция е напълно недопустимо. Демократично избрани кметове са отстранени от длъжност господин Дибертас е в затвора. Единственото му престъпление е, че се е възползвал от правото си на свобода на словото. Хиляди кметове, е, членове на Републиканската народна партия са в затвора. Колеги, е, репресиите в Турция трябва да доведат до някакви последици. Това е нарушение на основни права, на демокрацията и не следва да се допуска. Трябва да направим нещо. Е, колеги, милиардите, които даваме на Турция, трябва да спрат, докато се постигне гаранция за демокрацията и основните права. Това заслужава демократичната опозиция в Турция, това заслужават гражданите и това заслужават европейските денакоплаци. Председателя, благодаря. Приключихме с изказващите се от името на политическите групи. Сега давам думата за една минута на госпожа Рис Мок. You, благодаря ви, господин председател. Благодаря и всички гласували от моят избирателен район, които повярваха в партията за Брексит. Тъй наречените нарушение на правата на човека, за които говорим тук, е устраняването на законно избрани кметове. И това е с пълно право право за притеснение. Питаме се обаче защо Европейския съюз все още не е приключил преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз, т.е. те наречен демократичен съюз. Истинското лицемерие обаче да се призовава за демокрация и свободни избори в трета страна като Турция, като едновременно с това се опитвате да потъпквате свободните избори, проведени в държава членка. Само едва вчера партиите в Обединеното кралство от не толкова успелите на изборите партии искаха отново да се проведе втори референдум, с който да се подрони гласът, изразен от страна на британските граждани. Жалко е, когато този парламент едно проповядва на Турция, едновременно с това предава демократичния мандат на собствените си граждани. Много ви благодаря. За две минути Думата има господин Сокол. господине подпредседниче. Сви знамо да е Турска izuzetno. уважаеми господин председател Знаем, че Турция е изключително важен съсед на Европейския съюз. Имаме економически взаимоотношения. Миграцията е друга важна тема. Освен това, Турция има своите влияния в Юго-Источна Европа, в Босна и Херцеговина, особено. Това е нещо, което не бива да пренебрегваме. За жалост, европейската част от Босна и Херцеговина е под заплаха. Не се зачитат решенията на Конституционния съд или върховенството на закона. Не се спазват конституционните права на една от народностите, които съставляват населението. С други думи, демокрацията се потъпква, правата на човека също, конституционния ред. И всичко това стана още по очевидно след неуспелия преврат. В Турция академичните среди, журналистите, паднаха жертва, видяхме, че сега се отстраняват и кметове. За съжаление, положението не е никак радостно. Де Турция се водеше от демокрацията, от принципите на една светска държава, така както и разбираше Ататюрк, но тези принципи вече ги няма. За да може да има добри съседски отношения между Европейския съюз и Турция, Турция трябва да се върне към своите принципи. Трябва да зачита върховенството на закона. Благодаря. Благодаря. Колегата Хина Лума. Arvoisa puhemies, Turkki on todellakin... Господин председател, Турция е изключително важен съсед за нас от политическа и от економическа гледна точка. А, също така и във връзка с взаимоотношенията с гражданите на Турция. Преди една седмица посетих Турция и там видях хора, които бяха оптимисти, вярват в бъдещето, съзират възможността за политическа промяна и избори. От друга страна обаче те се тревожаха и от това, което виждат, виждат е, как действа централното правителство е, спрямо е, избрани кметове. Турция кандидатства за членство в Европейски съюз. Турция е член на съвета на Европа. Освен това, Турция е е, признала, че ще се придържа към принципите на демокрацията. Ние не можем да допуснем онова, което става в Турция в момента. Отстраняването от длъжност на е, законно избрани кметове. Е, с тази резолюция ние ще отправим ясно послание към Турция и към нейните граждани. Ние подкрепяме демокрацията и в Турция. Председателя, господин Гет, една минута. Имам два въпроса към вас, господин председател, скъпи колеги. Защо нивото на репресии не отслабва в Турция? Защо господин Ердоган си позволява вече да отстранява и законно изпълнение кметове, чето единствена вина е да са кюрди? Да направи тази жестокост се стру... изглежда на пръв път необяснима, освен ако не се замислим за новоплавилата се надежда с избирането на новият блестящ кемалист за кмет в Истанбул. Трима от водещите личности в собственото му правителство напуснаха партията и решиха да създадат нова политическа партия. Господин Ердоган се притеснява и то с пълно право. Ето защо и все по-безапелационно напада и за това нашите нашият парламент трябва отново и отново и винаги да подкрепя демократите в тази страна. Благодаря ви. Думата има господин Алфонси за една минута. Благодаря, господин председател. Неотложната резолюция по положението с правата на човека в Турция – е заради новите посегателства срещу демокрацията от режима на Ердоган. Отстраняването на кметове в три от големите градове в териториите на кюрдите е наистина шокиращо. Ние трябва да реагираме убедително. Нашата резолюция отговаря на тези, които се надяват на демокрация в Турция и се борят за нея но е необходимо да има ясна политическа рамка. Кюрдите се борят за своите признаването на техните исторически права. Много е притеснителен този отказ за диалог между кюрдите и турската държава. Този диалог е много важен, за да има устойчива демокрация в Турция. И Европа трябва да работи за това той да се случи.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 Е, е, ние не трябва да мълчим е, пред поредните чистки на турския президент Ердоган, които сега засягат кметовете на три големи града в Турция, избрани с демократично мнозинство. Тези кметове просто са обвинени, че са членове на ЕКП. Те са отстранени от длъжност, заменени с управители, които са верни на централното правителство. Аз съм запознат с доверието, което гражданите трябва да гласуват на кметовете си, така че ме възмущава начина по който Ердоган потъпква волята на народа аз мисля, че Европейския съюз трябва да реагира с конкретни действия на лице, което заплашва Запада е, и подхранва ислямския фундаментализъм. Е, виждаме, че няма никакви какъв напредък в преговорите между Турция и Европейски съюз. Е, Въпросът с Кипър все още остава висящ. Ако трябва е, да бъдем последователни спрямо демократичните принципи, на които е основа нашия Европейски съюз, ние трябва да сложим край на тази процедура по присъединяване. Председателя, господин Георгио, една минута. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, всеки път, когато обсъждам положението в Турция, пред очите ми изплува следната картина. От една страна е господин Ердоган, която държи в едната си ръка 4 милиона беженци, а в другата ръка економическите си интереси, свързани с Европа. Председателят моли господин Георгио да започне изказването си отново, защото има проблем с превода на италянски. Можете отново да започнете изказването си. Уважаеми господин председател, дами и господа, всеки път, когато обсъждаме положението в Турция, пред очите ми изплува следната картина – господин Ердоган от една страна държи 4 милиона беженци, от друга страна економическите интереси на своята страна и търговските си взаимоотношения с Европейския съюз. И ги използва срещу европейските ръководители, които на практика са на колене пред него. И докато положението не се промени и политиката на Турция няма да се промени. Ще продължава да окупира Кипър, ще продължава да нарушава човешките права, да преследва кметове, дори и министри, ще продължава да преследва кюрдите и представителите на опозицията, журналистите и представители на гражданското общество. Така че, моля новата посадка на Европейската комисия, господа фон дер Лайен, да промени своята позиция, за да се сложи не накрая край на жестоките нарушения човешките права в Турция. Благодаря ви, думата господин Лагос, за една минута. Ако я... Благодаря ви, господин председател. Доста се говори в тази зала за демократичните ценности и разбира се, това е съвсем правилно, когато говорим за Турция. Но ми се иска да кажа няколко думи, които са от лична гледна точка. Четири пъти съм бил избиран като гръцки член на парламента. Но преди няколко години срещу мен започна противозаконна процедура срещу мен и членове на моята партия. Всъщност, тогавашния министър-председател издаде заповед за нашето задържане. Всичко това може да се провери и той повлия и на съдиите, така че ние да бъдем осъдени на 18 месеца. А сега, като говорим за Турция, Разбира се, че Турция трябва да бъде санкционирана. Те не са член на Европейския съюз и никога не бива да бъдат. Не става дума само за Ертоган. Турците не обръщат внимание на никакви закони и конвенции. Имата, думата има господин Кефалоянис. Отстраняването на тримата избрани кмета потъпква волята на гражданите на трите града в Турция, но най-вече потъпква демокрацията в Турция. След опита за преврат в Турция през 2016 година Ердоган пристъпи към чистки. Това няма нищо общо с правилата и принципите на правовата държава. Турция не спазва правилата за добро съседство не спазва основните права на своите съседи, като например изключителната економическа зона в Кипър и в Гърция. Тя непрекъснато бива нарушавана от години насам. Е, Европейски съюз трябва да вземе конкретни мерки Европейския съюз иска демократична Турция в Европейския съюз, но е недопустимо е, да се приема поведение на страна, която заплашва Европейския съюз. С тази резолюция ние санкционираме антидемократичното поведение на Турция, на ръководителите и на господин Ердоган, разбира се. Председателя госпожа Инчир, една минута. Herr Талман, igår var jag Господин председател, Вчера присъствах на изслушването по е, делото на бившият ръководител на Кюртската партия срещу настоящото ръководство на Турция в Съда за правата на човека в съседната сграда. И от това, което чух, стана ясно, че има сериозно, сериозни проблеми с функционирането на съдебната система в Турция. Съгласно данните на Международната асоциация на журналистите, Турция е сред страните с най-голям брой журналисти, хвърлени в затвора в света. Близо, по-малко от 5 месеца провеждането на местните избори в Турция, трима от законно избраните кметове бяха отстранени. По време на изслуш... съдебно... изслушването в съда вчера получих СМС, с който ме осведомиха, че че вчера са били отстранени от длъжността си други кметове в Кюрск в частта на Турция, населена с кюрди. Европейския съюз е важен глас в борбата за един по-справедлив свят и е важно да използваме нашия глас, за да гарантираме, че всички, колкото в затвора по всички причини, ще бъдат освободени. Благодаря, господин Бухайт. Има думата за една минута. И увид, wird an die Türkei 1,18 Milliarden Euro an В Турция тези събития ще продължат, както виждаме. Освен това, имаме споразумението с Турция за управление на миграционния поток, тъй като ние искаме външните ни граници да бъдат осигурени. Ако това споразумение имаше за цел да намали миграционните потоци. Не съм сигурен, че това се случи, въпреки че ние плащаме милиони. Сега в Турция биват отстранявани и кметове, като че ли някои тук нямат нищо против Турция да ги манипулира. Това е някаква мазохистична проява, според мен, но ние трябва да прекратим всякакви преговори за членство, както и тези плащания. Благодаря. Колегата Уелс. Благодаря, господин председател. Е, днес обсъждаме тревожната ситуация, но аз искам да подчертая дволичието на Европейския съюз във връзка с демокрацията. Общинските избори бяха проведени в Турция е, тази година. Това доведе до победа на опозиционната партия в Истанбул. Въпреки това обаче на заседание на АКП господин Ердоган заседи. Е, аз мисля, че повтарянето на изборите е най-добрия начин Турция да подобри своето положение в рамките на демокрацията и на закона. Е, така че това е вярно. Но нашия собствен Гиферховщата заяви, че това е възмутително окончателно решение, е, че Турция е, има диктаторски уклон. При такова ръководство на Турция присъединяването не е възможно. От друга страна, обаче, Турция не може да се присъедини към Европейския съюз, защото е, не се съобразява с резултатите от изборите. От друга страна обаче либерал-демократите на тяхната конференция искат да заобиколят резултатите от демократични избори в Обединеното кралство. Председателя, благодаря. Госпожа дал две минути. Е, благодаря ви, господин председател. На теория са многобройно, многобройни причините да проявяваме търпение спрямо Турция една страна кандидат за членство в Европейския съюз, която ни помогна сериозно в управлението на беженската криза. Сега, обаче до момента, в който търпението ни се изчерпа. Многократно ни бяха призивите ни за укрепване на демокрацията в Турция, но след неуспешният преврат в 2016 година положението става все по-нетърпимо. Ердоган и АКП не дават никакви признаци, че смятат да променят политиката си. Живеем в време, когато има опасност да не обърнем също голямо внимание на повтарящи се новини, идващи от една и съща държава членка. И аз се притеснявам от опадъкът на демократичните институции и устраняването на демократично избрани кметове. Струва ми се, че не обръщаме всъщност внимание на подобни новини, тъй като еканите, на които ги следим, са заляти от всевъзможни лайкове и други съобщения. А, междувременно Ердоган за пореден път пробва докъде ще стигне търпим, търпимостта ни. Крайно време е да покажем, че той, че чашата преля. Турция е кън, държава член за... Извинете, държава кандидат за членство в Европейския съюз и трябва да има граница на това докъде човек може да се отклони от демократичните принципи и да остане е, кандидат за членство в Европейския съюз. Благодаря, господин Бенифе, има думата за една минута. Ердоган, чия Благодаря, господин председател. За жалост виждаме, че вече започваме да свикваме с тези действия на Ердоган, както сега отстраняването на избраните кметове. Това са кметове, освен това, от кюрдските региони на страната, което отново показва, че Ердоган не е на страната на демокрацията. Демокрацията я няма. Как можем да говорим за демокрация, когато Демиртаж вече три години е в затвора само по политически причини и ние не можем да го посетим? Опитахме се да го направим като част от мисия през 2016 година. Разбира се, ние в Европейския съюз можем да изпратим убедителен сигнал, като контролираме фондовете – ние можем да намалим помощта по предприсъединяване. Освен това, там има хора, които се борят ежедневно за своята свобода. Демокрацията трябва да се наложи. Грация, президенте! Госпожа Фурлас. Благодаря, господин председател. Историята сочи, че Турция не е, никога не е била и никога няма да стане европейска страна. Това е страна на 80 милиона мисулмани, където демокрацията и човешките права биват ежедневно потъквани от екстремистката диктатура на Ердоган. През последните години Европейския съюз даде милиарди на Турция, на страна против европейската демокрация, против нашите ценности и против нашите свободи. Напомням ви, че неколкократно диктаторът Ердоган заплаши с свещена война нашите страни и нашите общини. Колеги, Крайно време е да се сложи край на е, подобни утопии. Европейския съюз още днес незабавно и веднъж за винаги трябва да преустанови преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Председателя благодаря. Сега за една минута давам думата на господин Фурлас. Благодаря ви, господин председател. Днес чух много изказвания, много заключения, но смятам, че е настъпил часа да предприемем действия. Очевидно това е единственият език, който разбират управляващите в Турция. Същото е мнението ми и за окупацията на моята страна Кипър от страна на Турция. На моите съграждани са им омръзнали ненужните резолюции и декларации. Трябва да се предприемат конкретни действия и то веднага. Жертви на политиката, която обсъждаме днес, е и моята страна. незаконните сундажи, които започна Турция под закрилата на турските военноморски сили е нападение срещу моята страна, по което се случва на, в Магуста е нарушение международното право и подобно пиратско поведение не може да бъде търпяно. Ето защо ви призовявам вам да обединим усилията си и да предприемем мерки за да се противопоставим наистина на режима на Ердоган и да му отправим едно много ясно послание. Всяко него действие има своята цена и това, което ние искаме е една мирна демократична държава. Трябва да сложим край на пиратското поведение на Турция чрез конкретни мерки. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има господин Мавридис за една минута. Благодаря ви, господин председател. Отстраняването на тримата кюртски кметове всъщност повдига въпрос, на който всички ние трябва да дадем отговор. Демократична страна ли е днес Турция, независимо от това какво може да мислим? Вчера Съдът по правата на човека се произнесе Правното становище беше съставено от съответния комисар по правата на човека към съвета на Европа. В него се казва, че в Турция систематично има злоупотреба със съдебната система. Въпросът следователно е как може правораздаването да се използва само в служба на едно правителство и същевременно тази държава да се определя като демокрация? Ердоган, освен това, се меси и в България, и в Босна, и в моята страна. Северен Кипър е окупиран, както знаете. Те се опитват да ислямизират съвсем брутално. Въпросът е дали само ще правим резолюции или най-сетне ще предприемем действия. Благодаря, господин Оливие. Благодаря, господин председател. Съвсем наскоро господин Ердоган размаха заплахата, че ще излее върху Европейския съюз миграционна вълна, ако не получи допълнителни средства. Е, така че ние е, сме грешно, грешно отговорни за това, че делегирахме на други жизнената ни закрила. Господин Ердоган се изживява като султан, като нова отоманска империя. Той знае, че политиката е съотношение на сили, че това е нещо обичайно. Е, той напада Гърция, е, Кипър и когато един от нашите колеги тук в тази зала заяви това, Пленарната зала не го чу. Той използва за свои цели турската диаспора в нашите страни, а Европейския съюз си обръща погледа на друга страна. Това, което наблюдаваме в Турция е красноречиво. Европейския съюз направи от Европа империя на слабостта, особено когато трябва да защитаваме нашите граници. Е, ние е, обезоръжихме нашите институции, поставихме ги под заплаха на миграционна ситуация, която днес изпълнява използва като оръжие за масово унищожение. Това не е просто грешка, това е престъпление. Председателя, господин Пападакис има думата. Благодаря ви, господин председател. Турция напада, потъпква презира човешките права и демократичните ценности. А ние тук в Европейският съюз я критикуваме с резолюции, декларации и Турция чисто и просто ги пренебрегва. Какъв е резултатът от цялата тази политика? Демократично избрани кметове се отстраняват чрез укази под претекст, че са свързани с терористична дейност. И тези избрани кметове са заменени с неизбрани заместници. господин Дърмиташ, ръководителят на партията ХДП на Кюрската партия, беше вхвърлен затвора преди няколко години и все още е там. Смятате ли, че Турция може да стане член на Европейския съюз, при положение, че заплашва една държава членка на Европейския съюз, че напада Хамапуска? Благодаря ви, господин Монджурин. Има думата за една минута. Е е Благодаря, господин господин председател. Мисля, че за всички е важно и за всички е ясно от хода на дебата, че отстраняването на кметовете в Турция е всъщност още един сигнал. Това е знак, че се посяга на журналистите, на академичните среди и дори на местното управление. Очевидно има много граждани, които не се харесват на правителството и те трябва да бъдат наказани. Всичко това е изключително тревожно. Особено като се има предвид ролята на Турция в международен мащаб. Това е голяма криза и ние трябва да се запитаме дали не е по-добре да мислим за друг вид защита на външните си граници и друг начин да се справим с бежанците, защото иначе няма гаранции, че се зачитат правата на човека. Благодаря колегата Джамбаски. Благодаря, уважаеми господин председател. Браво, колеги! След десетилетие на нарушаване на човешките права на арестуване на журналисти на вкарването им в затвора след като се меси във вътрешните работи на много държави включително на българя след като е ясно на всички че господин ердоган е чисто и просто един диктатор най сетне в тази зала открихте че той нарушава човешките права. както се казва забележителен политически нюх поздравления! както е казал мъдрият български народ по добре късно отколкото никога. да ердоган е диктатор да е, нарушава изборните права. Да, вкарва журналисти в затвора. Всички го знаем това нещо и продължавате да му давате пари. Милиарди се изсипаха в Турция, за да може той да продължава да върши тези неща. Милиарди европейски пари, пари на европейските накоплаци. Това е странно лицемерие, неразбираемо за мен. Давам ви още един пример. В момента един голям немски концерн Volkswagen преговаря с е, Турция да изнесе завода си там. При нарушаването на човешките права, при е, незаконната държавна помощ, при това, че Турция замърсява въздуха и не спазва никакви екологични норми отново европейски е, концерн ще излее милиарди там. това е недопустимо нередно това е лицемерие и двоен стандарт. благодаря за вниманието. Председателя, благодаря. Благодаря. Това бяха записалите се желаящи да вземат думата. Пристъпваме към спонтанните изказвания. Четири души са се записали и четиримата са прияти. Господин Почак прав има думата. Моля, спазвайте времето си за изказване. Отсъузани. Благодаря ви, господин председател, че ми дадохте думата. Аз също бих искал да осъдя поведението на Турция спрямо демократично избраните кметове в Турция. Става дума за жестоко нарушаване на човешките права в Турция, въпреки че страната е подписала конвенцията за зачитане на човешките права като член на съвета на Европа. Но вместо да зачита тези основни човешки права, в Турция сме свидетели на фалшиви обвинения, несправедливи присъди. Нарушават се всички най-основни човешки права, не само правото на свобода на изказа и правото на справедлив съдебен процес, но и правото на самоуправление. То също е съдължение поето от Турция в рамките на съвета на Европа държавите членки могат да окажат натиск. Нека да използваме средствата, с които разполагаме. Отстраняването на трима наскоро избрани кметове на ХДП от страна на турските власти всъщност следва назначаването на наместници в кюрдските региони преди две години и половина. Това всъщност разруши инфраструктурата на тези общини заради корупцията и подкупите – от тогава насам обаче кметовете на ХДП наистина се опитаха да възстановят услугите на място, както и да започнат отново да плащат заплати. Аз съм посещавала Диарбекир нееднократно и трябва да ви кажа, че сега бях наистина шокирана от милитаристичния дух – под въздействието на АКП. Навсякъде се виждат войници. Представете си, че това е вашия град и вие трябва да плащате и общински данък. Всеки би се възмутил. Ето защо аз насърчавам кметовете лейбаристи да се присъединят към проекта на кюрдските кметове, защото те ни казаха, че за тях е важно да има подкрепа отвъд границата. Благодаря. Yes. Gracias, presidente. La alcaldía de Diyarbakir. va... Благодаря, господин председател. Видяхме какво прави Ердоган в Дирбекир. Той е готов да прибегне към всякакви действия и всичко това се случва с мълчанието на Европейския съюз. За да защитим границите си, дадохме на 2 милиарда на Ердоган. Ердоган освен това получава и средства, тъй като страната е кандидатка за членство в Европейския съюз. Едно нещо трябва да е ясно. Европейския съюз извръща поглед когато се посяга на правата на гражданите. Имаме и преговорите за членство в Европейския съюз. Тези преговори с Турция трябва да се замразят, докато не настъпи промяна. Докато Европейския съюз се води само от економически интереси, интереси свързани с миграцията, то нито този парламент, нито която и да било институция на Европейския съюз не може да дава уроци на Ердоган по демокрация. Благодаря. С това приключихме спонтанните изказвания. Виждам, че всички изказали се бяха на едно и също мнение, но давам думата и на комисията.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 Господин председател, дами и господа депутати, благодаря за тази своевремен дискусия. За съжаление, тя доказва, че тревогите, които вече сме обсъждали в тази пленарна зала, във връзка с, с върховенството на закона в Турция, все още са своевремени. Местните избори през март и юни доказаха, че резултатите не могат да бъдат повод за гордост в Турция. Но гаранцията за демокрацията Демокрацията отива отвъд е, пускането на един глас в урна и изисква се политическа среда, свобода на словото, уважение към плурализма. Много е важно избраните представители на хората да могат свободно да, управля, да упражняват мандата си, свободно, без е, страх от е, отстраняване от длъжност, арест или съдебен процес. Имаш кметове, които бяха обявени за неправоспособни, за да стъпят в длъжност. Е, както госпожа Могерини и комисар Хан заявиха, това подронва избирателния процес и върви против сърцевината на това, волята на народа е, да има върховенство. Спазването на демократичния резултат не свързан с суспендирането миналия месец на кметовете на три града в Бекир. Те бяха заменени с представители на правителството. Това лишава гласоподавателите от политическо представителство на местно ниво и сериозно вреди на демокрацията. Турция трябва да отстрани мерките, с които ограничава местното самоуправление. Това е свързано с решение на избирателната комисия и проистича от задълженията на Турция като член на съвета на Европа. Многократно сме е, е, заявявали пред турските власти, че ние съзнаваме предизвикателствата пред е, сигурността на Турция и правото и да се бори срещу тероризма, но предизвикателствата пред сигурността не може да оправдава отстраняване от длъжност на свободни избрани лица, да се прилага тероризма при законодателно правораздаване. Е, върховенството на закона не се ограничава само до риска за местни избори. Много журналисти, писатели, представители на академичните среди, политици, правозащитници е, са задържани в Турция. Е, например, господин Кавала, който е задържан от почти две години, или Демирташ, там се проведе дело вчера в камерата на Евро... в съдебен състав на Европейския съд за правата на човека. И е, можем да посочим и далото на канал Кафтан Чуглу. Европейския съюз винаги е изисквал Турция да спазва основните свободи, съобразно поетите ангажименти от Турция като член на съвета на Европа и кандидат член на Европейския съюз. Това не се отнася само до статута на Турция като кандидат член на Европейския съюз. Въпросът е каква страна искат турските граждани, каква страна заслужават те, силни институции, приобщаваща страна, една страна, където всеки може да намери мястото си и да допринесе е, за колективния напредък на турското общество. Като Европейски съюз ние ще продължим да работим, за да подкрепяме е, силна, свободна, сигурна и благоденстваща Турция като ключов партньор на нашия регион, а не само като кандидат член. Това е наш общ интерес. Общ интерес е да допринесем за това и всички турски граждани трябва да знаят, че могат да разчитат на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. Аз Получих седем предложения за резолюции. Е, е, закривам обсъжданията. Ще гласуваме днес. Е, следващата дискусия ще се спре на Мянмар, по-специално положението на общността Рухингия. Господин Чернецки има думата като докладчик. Пани Пани Комисар, забирам глас яко... Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, изказвам се като един от а, авторите на тази важна проекторезолюция. Тя е без политически оценки. Преди няколко месеца се срещнах с министър-председателят на Бангладеш и заедно с нея обсъдиме фактът, че тази голяма но бедна държава е приела стотици хиляди бягащи от Мянмар. И тук говорим за един проблем, който не засяга само Бирма, Мянмара, но и съседните страни. И смятам, че темата, която обсъждаме днес, е много важна и безспорно заслужава да бъде обсъдена. Приемаме поредната резолюция на Европейския парламент, посветена на тази тема, но мисля, че никога не можем достатъчно да говорим за основните човешки права и в частност правото на свобода на вероисповеданието. Благодаря ви, Томаса Хаутала, за 3 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, не за първи път обсъждаме положението с рухингите. Винаги сме настоявали да се спре човешката трагедия. Всъщност през юли 2017 година над 1 милиард избягаха от Миянмар, като още край на 90-те години започват опитите за тяхното прокуждане – Голяма част от тях са деца, даже под 12 годишни. Има много бремени жени, има възрастни хора. В Кутопалонг и Ниапалар са бежанските лагери. Това са най-големите бежански лагери в света. Над 600 000 живеят на територия от 13 квадратни километра – Същевременно те са изложени на риск от всякакви болести. Това е наистина потрясаващо. Целият свят го вижда. Знаете, че мисията за установяване на факти но не заключи, че на място срещу рухингите е имало наистина престъпления срещу човечеството – освен това, след това в същите доклади се говореше за принудителни сексуални действия и изнасилвания от страна на военните в Миянмар, действия срещу жени и деца, както и трансполови. Необходимо е тези престъпници да поемат своята вина – но Миянмар, разбира се, отказва да признае, че такива престъпления са били извършвани, макар че има достатъчно доказателства за това. Миянмар до сега не е допуснал мисия на ООН за установяване на фактите по правата на човека да влезе в страната. Е, имаме специалния докладчик, който се опитва да получи достъп и продължава да работи. Разбира се, съветът наложи рестриктивни мерки, които включват замразяване на активите и възможността за плащане – и достъп до сметките на определени хора, които са обвинени в такива престъпления. И това е добра стъпка по посока на поемането на отговорност. Колеги, имайте предвид, че тези престъпници трябва да поемат вината си. Благодаря колегата Гил. От е, е, стотици хиляди рухинги трябваше да напуснат домовете си след жестокости и непрекъснати унижения и насилие в Миямар. Почти 1 милион все още живеят в лагери. Те се борят за сигурност, за оцеляване и за достоинство като бежанци в Бангладеш. Повече от 25 хиляди деца е, не ходят на училище. 97% са в пубертетна възраст от 15 до 18 години. Е, те нямат никакъв достъп до образование. Необходими са им нашите действия, нашата подкрепа, сега повече от когато и да било. Е, за съжаление обаче това е един от последните ни приоритети. Като един от инициаторите на тази резолюция, аз настоявам Европейския съюз да намери решение да се сложи край на тази криза. Бангладеш не може да бъде изоставен сам на себе си, защото е, те се борят с много голям брой беженци. Трябва да започнем диалог с партньорите ни в Азия, за да сме сигурни, че правата на рухингите ще се спазват, да могат да живеят спокойно, жените и момичетата да бъдат в безопасност и децата да имат достъп до образование. Председателя господин Паят има думата. Уважаеми колеги, наскоро провелата се независима мисия установяване на фактите относно Миямар заяви, че 6 хиляди представители на общността Мрохингя, които все още живеят в Миямар, са под заплаха от тормоз и преследвания. Междувременно продължават престъпленията и военните сили ги извършват напълно безнаказано. Представителите на общността Рохангия са жертва на ограничение на правото им на свободно предвижване, няма достъп до здравеопазване или образование. А избягалите от насилието и геноцидът в Мянмар са изправени пред други сериозни проблеми, тъй като бежките лагери са пренаселени, има сериозни проблеми с хигиената, няма достатъчно грижа за жените и децата. Също така се защитяват проблемите с трафика на хора и трафика за сексуални цели. Европейския съюз трябва да гарантира, че е, ще се сложи край на сегрегацията в Мянмар. Трябва да, да продължаваме, настояваме Мянмар да даде човешки и граждански права на общността Рохингия и извършители на престъпленията да бъдат подводени под отговорност. Европейския съюз сериозно трябва да се, въз... да се замисли да използва инструменти, с които разполага, за да принуди правителството и военните сили на Мянмар да сложат край на тези тези престъпления, като, например, с размазяване на активите и краване на крайна преференция, от които се възползва страната. Благодаря ви, думата има госпожа Матиеш за една минута. Благодаря, господин председател. Като един от авторите на резолюцията искам да подчертая колко е важно Европейският съюз да се обяви против погазванията на правата на човека. Говорим и за жени и деца, които също страдат. Европейският парламент и Европейският съюз обаче трябва да отидат по-далеч от думите. Аз наистина призовавам колегите да се съобразят с доклада от мисията за установяване на фактите – Необходимо е да се спрат тези издевателства на военните от Миянмар. В доклада се казва, че военните получават плащания по международни договорености и това само поставя тези военни сили в по-силна ситуация. Необходимо е да поемем своята отговорност. Благодаря, господин Здеховски. Председайци. Господин председател, госпожо комисар, колеги. Искам да кажа следното. Когато говорим за човешки права, евро е, Европейския е, е, съюз е, е шампион. Няма друга институция, която толкова често да изразява тревогата си във връзка с е, човешките права и да настоява за разследване на нарушенията им. Е, тук, като европейска институция и като Европейски парламент, ние наистина сме на предна линия. Защо го правим? Защото ни тревожат съдбите на стотици хиляди, особено в Миямар. Това не е първата ни резолюция по тази тема. Това е е поредна резолюция. Лично аз съм участвал по преговори по подобна резолюция и много рядко всички са съгласни по съдържанието на дадена резолюция. В конкретни случаи ние искаме да отправим ясен призив престъпленията да бъдат разследвани, престъпления извършени от военните в Миямар срещу рухингите. Е, ние е, честно искаме да се разреши положението на стотици хиляди, които са изоставени без образование, без помощ, е, които са изоставени в ужасни условия на живот някъде на някакъв остров или някъде, където други страни са им заделили парцел земя. Това това трябва да спре. Искаме открит диалог. Правителството на Миямар едва ли ще хареса диалога, но ние трябва да обсъдим с тях тази хуманитарна криза. Трябва да се потърси разрешение и за това е, се обръщаме към Европейската комисия като институция, която разполага с инструментариума, за да направи нещо за ситуацията на рухингите. Е, е, защото трябва да се привлече вниманието на международната общественост върху тяхното положение и да се разреши ситуацията им след 5 години. Председателя благодаря. Е, сега пристъпваме към изказванията на представителите на политическите групи за Европейската народна партия. Две минути, господин Лега. Thank you, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. От 2017 година над 700 хиляди рохингя бяха принудени да напуснат домовете си в Мянмар и да избягат в Бангладеш. Знаем, че военните сили продължават да сеят ужас сред общността рохингия, извършвайки ужасяващи човешки, нарушения на човешките права, като убийства, изгаряне на къщи и постен и постоянни нарушения на правата на човека а правителството на Мьянмар отказва да подведе отговорните под отговорност, като едновременно с това се блокира и медийният достъп и интернет в регионите населени от Рохингия. Знаем също така, че близо 40% от беженците Рохингия, които се намират в лагерите в Бангладеш, са деца и те са принудени да израстват в пренаселени беженски лагери без надежда и без бъдеще. Лично аз посетих посетих лагерите преди две години с УНИЦЕФ и мога да ви кажа, че без достъп до образование бъдещето на тези деца се изплъзва пред собствените им очи. Господин председател, всички знаем, че за да може злото да се възцари, е достатъчно доброто нищо да не направи. И всички спомняме до какво доведе това през миналия влак. По отношение на рухингите и правителството на Мянмар и ние трябва да направим повече. Благодаря ви от името на групата на социалистите му Арена за една минута. Благодаря, господин председател. Този понеделник имаме доклад от ОНЕ, който потвърждава, че 600 000 рухинги е, са в щата Ракин. Това е геноцид срещу рухингите. Още от август 2007 година рухингите бягат към Бангладеш. Това е най-преследваното младсинство по света с най-голям брой апатриди. Важно е да се посочват престъпленията, но не е достатъчно. И Европейският съюз и международната общност трябва да настоят виновниците за престъпленията да поемат своята отговорност. Могат да се наложат санкции на виновниците, които са цитирани в доклада на ООН. Освен това имаме търговски отношения с Миямар, които също трябва да се преразгледат в светлината на тези престъпления. Благодаря от името на Renew Europe, господин Бениан. Uh, Благодаря, господин председател. Рухигите са една, един религиозен етнос в Миямар, които нямат официален статус, нямат идентитет и т.е. нямат и документи за самоличност. От 2011 година етническия конфликт с тях, който се подхранва от религиозни етнически лидери, непрекъснато нараства и военните е, в е, Миямар не са под е, ръководството на правителството имаше и етнически чистки, които бяха подчертани от генералния е, е, секретар на ОНЕ. 2017 година аз бях инициатор на е, спешна резолюция. Международната подкрепа за Бангладеш беше приветствана. Искам да ви напомня тази седмица на скорошните ограничения на правата и на свободите и особено, но това беше преценено като странно от посланника на Бангладеш. Рухингите трябва да имат право на гражданство в Мямар. Това е тяхна родина от поколения и обаче те не са прияти там, защото се разглеждат като чужденци. Завръщането на беженците на рухингите при е, сигурен и достоен начин, те да бъдат признати за граждани на Миямар, да се изгради техните села, да се възстанови земята им. Това е изключително важно. Правителството на Миямар трябва да изпълни международните си задължения, за да спазва всички граждани на тяхна земя, независимо от религията им. Председателя, благодаря благодаря за екаре. Давам думата на госпожа Мобарик. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожа, госпожа комисар, трагедията с рухингите се превръща в поредният неразрешен проблем с човешките права в дългия списък на ООН. Бангладеш е изправен пред свои собствени сериозни проблеми, а сега трябва да се е, справя и с последиците от осъществяващите действия на съседната си страна процесът на доказване на самоличността и даването на статута на бежанци на рохингите на практика доведе до даване на документи на 340 хиляди души, но има още над 1 милион такива в Бангладеш. А освен това, тези хора няма да искат да се завърнат обратно в Мянмар, докато не се гарантира тяхната сигурност там. Ето защото международната общност трябва да гарантира неприкосновеността на общността на рохингята, чието предци са живяли в щата Рахин в Мянмар повече от хиляда години, а отговорниците за престъпленията трябва да бъдат подведени под отговорности. Така че моля колегите да се придържат към принципите ни и да гласуват за резолюцията. Благодаря ви. С това приключихме с списъка на изказващите се от името на политическите групи. А сега ще чуем господин Касталдо, но не го виждам. В случай дам думата на госпожа Уорта за една минута. Uh, Извинете, господин председател, не разбрах, че господин Касталдо не е в залата. Вече две години минаха, но виждаме, че над милион преследвани рохинги все още не могат да се върнат по своите домове. Те бяха прогонени от насилието. И е, всъщност този неуспех те да се върнат показва, е, че миянмарското правителство не си е свършило работата. То трябва да даде възможност за достоен живот обратно в страната. Съгласно данните на ООН има милион рухинги, които е, преживяват само благодарение на хуманитарната помощ. Призовавам да се създаде план по спешност за справяне с това положение и премахване на причините за системното насилие. Не може военните да са безнаказани. Извършени са огромни престъпления срещу рухингите. Необходимо е да има стабилни условия, така че тази общност да процъфтява, а не просто да живее в страдание. И накрая – Имаме колегите лейбаристи, на които искам да благодаря за усилията по тази тема. Благодаря колегата Кючук, но не го виждам в залата. Господин Биелан. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че най-голямата религиозна група, която е преследвана, са християните. Те се преследват в 182 страни. Надявам се, че парламентът ще защити и правата на християните. Когато трябва да защитаваме християните, това предполага да защитаваме и други религиозни общности. Това се отнася и за рухингите. Преследванията, които е, почнаха преди десетилетия, продължават е, въпреки процеса на демократизация на Миямар. 2015 година смятахме, че тези преследвания ще спрат. За съжаление, обаче повече от 700 хиляди бяха принудени да напуснат Бирма и да се установят в Бангладеш. И там продължават преследванията. Това са потенциално богати страни заради природните им богатства. Тяхната стратегическа важност също е голяма, така че е, международната активност е значителна. Русия, Китай и Съединените щати. Е, е, Европейския съюз няма място в, в международната общност, ако не реши проблема. Госпожа Каничи. Благодаря ви, господин председател. Офисът на прокурора, прокурора към Международния наказателен съд започна производства да се сезира съгласно правомощията си за разглеждане на престъпленията срещу човечеството, извършени в Мянмар. И отново на първи, на, сред първите жертви на тези ужаси са децата. Над 700 хиляди рохинги са в беженските лагери в Бангладеш. Голяма част от тях са деца и живеят в ужасяващи последици. Също така децата, родени в беженските лагери, не са получили актове за раждане, което е в нарушаване на международното право а Мянмар е изключила е страна по Международния пакт за граждански и демократични права, което предполага предоставянето на гражданство на, на всяко дете. Но на практика в лагерите в Бангладеш има огромен брай деца, фантоми. Европейски съюз трябва да се гарантира, че се спазват по-човешките права, включително и на тези деца. Благодаря ви. Продължаваме с спонтанните изказвания. Започваме с господин Хетман за една минута. Dziękuję bardzo, panie Шановни państwo. Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа. В понеделник беше оповестен независимия доклад на ООН. Той съдържаше много тревожна информация за положението на рухингите. Те са заплашени от геноцид и заплахата е по-голяма от всякога. Докладът също така посочва, че миянмарското правителство не е направил нищо, за да спре насилието. Международните организации трябва да съгласуват своите усилия и да упражнят натиск върху виновниците. Те трябва да поемат своята отговорност. Освен това, на хуманитарните организации трябва да се даде достъп до Миянмар, за да се помогне на хората. Господин Полчак, една минута. Благодаря, господин председател. Тази е, тема неколкократно се обсъжда тук. Говорим за това, че хора са прокудни от страната поради унижения, поради неспазване на основните им права и поради престъпления срещу човечеството. Днес повече от 600 хиляди човека са изложени на подобна опасност. Това граничи с геноцида. Ситуацията е безпредседентна. Е, първо, е, ние смятаме, че Бангладеш, е, която приема милиони на своята територия с сътрудничеството на Върховния комисариат на ОНЕ за беженците, трябва да бъде приветствана. Трябва да настояваме за незабавна помощ за беженците, да бъдат разследвани престъпленията, които се извършват там, да настояваме за координирани действия на европейските институции основно. Трябва да реагираме на тази трагедия, да направим е, разследване на престъпленията и отговорните да бъдат изправени пред съда. Председателя, сега давам думата на комисар е, Мариане Тисен, представител на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, изминаха вече две години откакто ужасяващите престъпления в щата Рахин в Мянмар принудиха 700 хиляди рохинги да избягат в Бангладеш. Сега има над 1 милион беженци рохинги в беженският лагер в Кокс Басар, който го прави най големия беженски лагер в света. Има и много сериозни проблеми с радикализацията в самите лагери. Положението там се влушава и над 50 хиляди деца продължава да няма достъп до е, образование. Перспективите за бързо завръщане на бежанците в Мянмар е, по безопасен и достоен начин непрестанно намаляват. И това беше доказано пред послед... при последният е, неуспешен опит за, вър... за връщане на 3450 бежанци, тъй като всички те отказаха да се върнат поради липсата на безопасни условия, за да го сторят. Като си имам предвид, че има непрестанна хуманитарна криза, вече може и тя да се смята за дългосрочна заплаха за сигурността. Затова трябва да започнем да обсъждаме бъдещите възможности за тези беженци, сигурността в лагера в Кокса базара, достъпа до образованието, последиците за приемащата общност и въпроса за дългосрочното финансиране на беженският лагер. Европейски съюз ще продължава да настоява за намиране на дългосрочно решение на положението на рохингите и да гарантира, че са налице условията за безопасно завръщане на рохингите в родината им. Но това може да се случи само чрез предложението на комисията към щата Рахин, което беше одобрено от правителството на Мянмар и възоснова на преговорите, които бяха започнати в Рангун през 2018 година предвид настоящата е, контрол в рамките на споразумението всичко, освен оръжие и чрез двустранните си срещи, Европейския съюз призовава Мянмар да допринесе за създаването на условия за доброволни, безопасни и достойни възможности за завръщане на рохингите в е, регионите, в където живеят. Едновременно с това Европейския съюз настоява с подлежа подговорност вършителите на сериозни нарушавания на правата на човека. Съюзът вече е наложил рестриктивни мерки на 14 лица и ще продължава отблизо да следи поведението на режима в страната. В заключение Европейския съюз ще продължава да работи за облегчаване на страданието на рухингите в Бангладеш и ще продължава да работи с властите в Мянмар, за да улесни връщането им в страната. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Получих 6 предложения, проекто резолюции в заключение на дебата. Те са внесени от от следните политически групи. ЕКР, Зелените, Социалистите и демократите, Реню, Обединената левица, ГУЕ и НП. С това приключва дебата. Гласуването ще бъде по-късно днес. Следващият дебат е посветен на Иран и в частност положението с жените, защитници на правата на човека. И започваме и решението свобода лица с двойно гражданство от Европейския. Започваме с авторите и госпожа Фотига за две минути. Благодаря, господин председател. Аз трябва да кажа, че много уважавам жените от Иран, тяхната смелост и решимост. Те се борят не само за правата на жените, те всъщност искат да защитят цялото общество от този режим. Националният съвет за съпротива на Иран също се ръководи от жена. Това е една от най-големите организации, които протестират. Много от жените се оказват обаче хвърлени в затвора само за това, че не са искали да носят хиджаб и са се обявили против задължителното носене на хиджаб. Някои от тях имат двойна националност и на европейска държава членка и на Иран. Разбира се, мъжете също страдат, тях също ги преследват и ние настояваме незабавно всички те да бъдат освободени. Благодаря. Две минути и половина колегата Нойман. Колеги, колеги, много от вас сигурно са запознати с следната традиция. На Международния празник на жената жени подаряват цветя на други жени. Това е един е, жест на мир, е, на умиротворение. Е, но на 8 марта тази година в Иран, в е, Техеран, е, получиха цветя в метрото. Първото и последния вагон в метрото са за жени. Е, някои жени е, маднаха е, хиджаба си, за да покажат какво мислят. Те заявиха, надяваме се, че с с или без Фередже, един ден ще можем да вървим заедно по улиците на Техеран. В Иран има достатъчно място за всички е, иранци и иранки. От публикуваното в е, социалните мрежи виждаме как се целуваха жените помежду си, как им ръкопляскаха. Чувстваме вълнението, което се излучва от тези снимки. Реакция на режима арести, мъчения и е, присъди до 24 години. Е, това не е единствения подобен пример. Е, получ... Лауреата на режим на наградата Сахаров беше осъдна на 38 години задочно, защото е защитила жените от метрото. Това показва само едно. Режима се чувства застрашен, заплашен от тези храбри жени. Действително е, положението в региона е много сложно и през последните дни се усложни допълнително, но аз мисля, че именно в такъв момент, е, когато е трудно да разграничим доброто от злото, е, трябва да застанем на страна на онези, които се борят срещу дискриминацията на жените в Иран, които защитават жените от метрото срещу сексуалното насилие и срещу несправедливи присъди. Толкова несправедливост има в Иран Скъпи колеги, ако правата на хората не се спазват, ние тук не трябва да мълчим, трябва да говорим и за това искам всички едновременно да гласуваме за тези резолюции за жените в Иран. Председателя, благодаря. Госпожа Гутеланд. Так, хер Талман. Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо комисар, Миналата седмица до нас достигнаха много сведения за ужасяващата смърт на Сахар Кодаяри, която се самозапали, след като беше арестувана и осъдена на смърт за престъплението, че е искала да гледа футболен матч на стадиона. Това е съвсем естествено действие, което трябва да е за всички, но то се превърна в престъпление, което доведе до нейната трагична смърт. И бих искала да изкажа съболезнованията си към нейната семейство семейство и близки. Дебатът ни днес е посветен на жеститниците на правата на жените в Иран, както и на лишените от свобода лица с двойно гражданство в Иран. Изплащаме ясно позна послание, че жените, които се борят за човешките права в Ирана, трябва да се подобри. Мнозина от тях са хвърлени в затвора само защото се противопоставят на дискриминацията. В някои случаи става дума за активисти за правата на жените, за журналисти, защитници на околната среда, синдикални представители, които са арестувани и е, хвърлени в затвора в продължение на месеци без право на достъп до адвоката което е пълно нарушение на всички човешки права. Обсъждаме отново случаят на Можган, е, Кешаравас, Монриех Арбашани и Ясман Ариани. Също така настояваме на Зарзин Загари и другите не, без основание за да хвърлим в затвора лица с двойно гражданство да бъдат освободени бавно. Благодаря ви. Думата има госпожа Рубрига Срамос. Е, президенте. Господин председател, обсъждаме неотложна резолюция, за да поискаме незабавното освобождаване на всички жени и правозащитници, които са обвинени в Иран. Искаме да бъдат освободени и гражданите с двойно гражданство иранско и европейско, защото чуваме ужасяващи неща за затворите в Иран. Те нямат достъп до семействата си, до адвокати. Същевременно тези жени са били хвърлени в затвора заради едно видео от 8 март. И в това видео се вижда как жените си раздават светя, свалят си хиджаба и си казват нека да живеем заедно в Иран. Някои от тях имат хиджаб, други не, но всички те искат да бъдат свободни. Това е цялото им престъпление престъпление, което се смята, че е посегателство срещу националната сигурност и те са осъдени на повече от 23 години затвор без достъп до адвокат. Иранските власти наистина започнаха кампания на тормоз и преследване на жените активисти – Погазват се техните права, както и правата на журналистите, които ги защитават, но тези жени казват, че ще продължат, защото твърде дълго време са настоявали за тези права. Те искат да се борят за бъдещето на своите дъщери. Ето защо е важно този парламент да излъчи много ясно послание. От една страна комисията трябва да каже, че в политическия диалог с Иран Европейският съюз има своите приоритети, като защитата на правата на човека, правата на жените и децата. Но трябва също така да кажем на тези жени от Иран, че те не са сами, че Европейският парламент е с тях, че ние ще им помагаме и в затворите, и на улицата. Благодаря. Благодаря ви. Ще помоля всички да се съобразяват с даденото им време. Госпожа Зовко, 3 минути. Е Благодаря. Властите в Иран е, продължават е, да квалифицират като престъпление действията на правозащитниците. Те са изправени пред преследвания, арести и, и и, съди, и съдилища. Е, ние искаме да бъдат отменени всички присъди, да бъдат освободени всички правозащитници. Е, господин председател, три ирански жени е, когато е, протестират срещу задължителното носене на фередже. Протестът беше мирен е, и това беше защита на правото на жените да избират между Фереджели не. Е, те бяха осъдени от 16 до 23 години лишаване от свобода. Е, властите смятат, че те действат срещу националната сигурност е, и че покваряват нравите. Това е ясен пример за изключително прекомерно наказание. Жените бяха арестувани, въпреки че просто упражняват правото си на на изказ. Това е основно права за всяко човешко същество. Една жена се самозапали в знак на протест срещу ареста си, защото иска да гледа футболен матч на стадиона. Въпреки тези нарушения срещу правата на жените, но в съвместната резолюция ние реагираме и на мерките, които Иран взима срещу лица с двойно гражданство в Иран. Те са арестувани възоснова на неопределени обвинения. Те са осъдени е, без справедлив съдебен процес. Това показва, че Иран е, сериозно нарушава правата на човека и ние като демократична институция, е, която представлява европейските граждани, имаме моралното право да ги подкрепим и да действаме решително. Парламента, господин председател, е създаден за да защитава всички европейски граждани, където и да са те. Иран е една от страни, трите е, членове на ОНЕ, които са ратифицирали е, много обвързващи международни споразумения, международни споразумения и спогодби за правата на човека. Но е явно, че те не спазват тези международни задължения. С тази резолюция е, ние настояваме иранските власти да спрат репресиите и да се придържат към международно признати стандарти. Скъпи колеги, тези жени е, са жертва на произвол, те са хвърлини в затвор. Е, някои от тях са граждани на Европейски съюз. Нека отправим ясно послание отношение към властите на Иран. Председателя, благодаря. Минута и половина госпожа Ернст. Дами и господа, мисля, че съм една от малкото е, депутати тук в този парламент, които са се срещали е, наживо с е, госпожа Сотоде веднага след освобожда... напускането освобождаването от затвора, но тя повторно беше арестувана през 2008 година. През март 2019 година беше издадена и присъдата и 23 години затвор за това, че е защитила жените, които са се противопоставили на задължението да носят хиджаба. Не можем да замълчим пред слушато се в Иран трябва да заявим ясно какво се случва. Международната солидарност трябва да достигне до всяка една от тези жени, дори и на тези, които не познаваме. А на правителството на Иран мога да кажа само следното. Не можете да спрете напредъка на цивилизацията. Не можете да го сторите. Можете да го забавите, за известно време, може да е, хвърляте в затворя правозащитниците, но не можете да премахнете равенството и е, свободата нито с закон, нито с сила. Аз навсякъде, където където има жени в моят роден град Дрезден, но и в Хонкак. Навсякъде бъдещето е, са жените. Жените са бъдещето на Иран и никой не може да помни този факт. Благодаря ви с е, това. Пристъпваме към изказванията на от името на политическите групи. От името на НДП думата има господин Сикорски за две минути. Благодаря, господин председател. Ислямска република Иран със сигурност погазва масово човешките права. Това са истинските престъпления, не престъпленията, за които се налагат наказания – Иран се смяташе за по-либерален от някои други видове изповедания на исляма, но в наши дни виждаме, че това не е така и съдебната система се води от принципи, които ние не признаваме. Мулите налагат много жестоки присъди на хора, които според нашите стандарти изобщо не са извършили престъпление. Мисля, че трябва да си напомним, например, че Иран налага смъртно наказание за хомосексуалност. Така че аз присъединявам и моя глас към всички гласове, които чухме днес. Трябва да защитим жертвите на тази несправедлива система в Иран, да защитим най-вече жените, които са на прицел. Но Иран в момента е геополитическо предизвикателство. Знаем, че сега Иран атакува саудитски саудитско-арабски установки. Освен това, има бунтовници в планината, които получават от някъде своето оръжие. Саудитска Арабия твърди, че той идва от Ислямска република Иран. Преди няколко седмици пък Иран атакува танкерите в Холмуския пролив. Това е един теократичен режим, който според мен се опитва да провокира САЩ. Но нито ние, нито САЩ трябва да се подаваме на тези провокации, защото никак не ми харесват възможните последици – благодаря от името на социалистите и демократите колегата Пицула. You, Благодаря, господин председател. Ние не можем да се примирим с дългосрочните присъди за мирен протест срещу наложен начин на живот е, е, присъдите е, за лишаване от свобода са отежнени от бичуване някои от жените са граждани на Европейския съюз. Те се борят за своя начин на живот. Макар и да са изправени пред обвинения, всички затворници трябва да получават здравни грижи и надлежно правно представителство, докато решат затвора. Човешките права са неотменими, където и да се намират хората и Иран трябва да съобрази законодателството си с международното право, с подписаните от страната конвенции. Трябва да имаме предвид това. Представителя от името на Обнови Европа, госпожа Поред, минута и половина. Благодаря, господин председател. Назанин Загари Радклиф с двойно иранско и гражданство и британско гражданство е неоснователно задържана вече повече от година. След като беше задържана по фалшиви обвинения, след това беше и жертва на фиктивен процес. Тя на не непрестанно и се отказва достъп до медицински грижи. Вече няма право на международни телефонни обаждания, има право да вижда дъщеря си Габриела само веднъж месечно. Това на практика е отвличане. Назарин и преди е обявяла гладна стачка и заплашва отново да го направи, ако продължава да и се отказват основните човешки права. Съпругът и Ричард наскоро заяви, че факта, че Брексит е основният интерес в Уединеното кралство в момента има опасност нейният случай да бъде пренебрегнат. Освен това, Борис Джонсън пренебрегна нейния случай в качеството си министър на външните работи и с нищо не допринася, както стана министър-председател. Европейския съюз трябва да направи нещо по въпроса на Зари. Не е единствената и други лишени свобода, лица с двойно гражданство, страдат по затворите на Иран и нямат право на справедлив процес. Колеги, наш дълг е да устояваме тези хора, правата на тези хора тук и навсякъде по света моля, подкрепете резолюцията. Благодаря ви от името на зелените думата и господин Ортасун за две минути. Благодаря, господин председател. Положението на жените в Иран е все по-обезпокоително. Нашият парламент неведнъж го е заклеймявал. Един от последните случаи е трагичната смърт на Сахар Кодояри, 29 годишна, която беше заплашена от 6-месечен затвор за това, че е искала да посети футболен матч. Разбира се, това не е единствената дискриминация. Поне 32 жени са били задържани само от миналата година до сега, заради това, че не искат да носят задължително фередже. Ние настояваме за освобождаването на всички задържани жени, които са се борили за своите основни права. Освен това, жените са обект на дискриминация и по отношение на брачното законодателство, както и в економическата област. Ние се надяваме, че нашият принцип призив от тук наистина ще допринесе за това държавите членки да говорят за първенството на правата на човека в отношенията си с Иран – Необходимо Европейският съюз да положи всички усилия да забравим барабаните на войната. Необходимо е всичко, което правим, да бъде тясно свързано с правата на човека. Не може ядрения план да получи и зелена светлина. Феминизмът, освен това, трябва да залегне във външната политика на Европейския съюз. Така правата на жените в Иран ще бъдат приоритет при всички отношения с тази страна. Благодаря. От името на идентичност и демокрация, колегата Сардони. Благодаря, господин председател. Не знам дали вие всички знаете, че до 70-те години жените в Иран бяха като нас – Обличаха се като нас, имаха достъп до образование като нас, но 79-та година се установява новия режим, беше създадена Ислямската република и в името на вярата бяха потъпкани правата на жените и върнати в средновековието. Националният отбор по баскетбол, например, днес играе с Фередже и някои смятат, че това е избор. Не, това е просто едно подчинение. Жените не искат да носят фереджета. Ние сме на страната на активистите, които ден след ден отстояват правата си и които по един или друг начин се опитват да се борят срещу положението на жените в тези страни. Много често, понякога от страх, Европейски съюз мълчи, не се намесва във всички ислямски страни, където явно се потъпкват правата на жените. До кога ще се правим, че не виждаме? Трябва да подемем битка и да се съпротивляваме. Благодаря. От името на групата на консерваторите и реформаторите, господин Вашчаховски, за една минута. Господин председател, госпожо комисар, като бивш полски посланник в Иран, трябва да кажа, че не ме радва поведението на иранските власти. Бих предпочел да обсъждаме приноса на иранската култура към нашата цивилизация. В момент на нарастващо напрежение в Персийския залив очаква, бихме очаквали Игран да играе по-конструктивна роля в региона. Освен това, бихме очаквали Иран да зачита правата на иранските граждани, както и на тези, които посещават страната. Бихме очаквали също така Иран да сложи край на политиката на произволни арести и да освободи безусловно всички европейски граждани. Правозащитниците, особено защитниците на правата на жените също трябва да бъдат защитавани. Надяваме се Иран да се въздържа от агресивна политика. Ако Иран иска да поддържа приятелски отношения с Европейския съюз, трябва бързо да промени своята политика и да спазва международните стандарти. Благодаря от името на групата на Обединената левица, господин Лола, за една минута. Благодаря. Жените е, играят сериозно важна роля в Иран. И е, Иран няма никаква възможност да отстоява правата на жените. Нека обаче да споменем и незаконните санкции на щатите срещу Иран, защото не бива да забравяме в какъв свят живеят жените и децата там. Тези санкции засягат най-бедните, едно бавно мъчение, което е, се отразява най-много на жените и децата. И ако настояваме да се спазват човешките права, но не критикуваме бруталните санкции срещу този народ, показва колко всъщност е загрижеността ни за спазване на човешките права. Ние трябва да помогнем на Иран да излезе от задънената улица. Предложението е просто някакво странно политическо оръжие срещу Иран. sorry, for non-attached. Благодаря. Госпожа Далусин, не, независими. Благодаря, господин председателю. Първо трябва да кажа, че стоя заедно с онези смели жени, които мирно протестират защита на правата си. Но Иран ни провокира все по-дръско. Сделката на САЩ с Иран също се проваля. Дори и САЩ се оттегли от тази сделка. Британските граждани биват отвличани, изхва, захвърляни в затвора и са обект на варварски, варварско отношение. Те се превърнаха в една пионка. Иран излича полза от европейските инвестиции, а поддържа терористични групи. Европейския съюз с право говори за правата на човека, но говоренето не прави нищо. Санкции са необходими, иначе Иран ще стане още по-дързък и смел онези, които стоят в затвора, трябва да бъдат защитени. Гражданите се страхуват в момента, сега. Истински хора като Джоли Кинг и Марк Фъркин, Нарзанин Радклиф, Каримон Гилбърт, Ануша Шури и други такива, които в момента са в затвора. Трябва да действаме сега. Благодаря. И аз ви благодаря за две минути. Госпожа Естара Сварагут. Благодаря, господин председател. За пореден път Иран е в центъра на дебат, свързан с нарушаването на правата на човека. Правозащитници, малцинства, жени, лица с двойно гражданство, всички те са обект на турмоз, произволни арести, изтезания, просто защото вършат работата си и защитават правата на човека. Те не могат да вършат работата си без да бъдат заплашвани. Както споменах, има много случаи на изтезания. Бих искала да се спра на случая на млада жена, чието престъпление се състои в това, че е фен на, на футболен отбор, облякла е синя фанелка, но страната, но държавата забранява на жените да присъстват на футболни матчове. Тя е в затвора. Иран е страна, която лишава гражданите си от, от техните права. Иранското правителство се отнася с презрение към правата на човека. И това е позорно. Хиляди са хвърлени в затвора. Иран е страната, в която има най-голям брой жени затворници. Ние трябва да предприемем мерки. Госпожо Тайсън, предприемете мерки. Иранските жени са силни. Много от тях са твърдо решени да се борят за правата си. Ние не можем да ги изоставим. Те са истинската ислямска революция и Европа не бива да ги изоставя. Благодаря. Следващия оратор госпожа Арена. Дискриминацията срещу жените в Ирана е ежедневие и примерно Саар Каваи тя е съдена от революционен съд заради това, че е стъпила на футболен стадион. Това ни дава идея доколко изобщо нямат основни права жените. С общество, което не дава права на половината от, общество, от хората си, не може да се развива и да расте. За съжаление, Иран не е единствената страна. Много други има, които нарушават правата на жените. Сигурно повече от една минута ще чета само списъка им. Европейския съюз е, е обаче инициатор на е, споразумението за ядрена ера, е, енергия с Иран. Как така искаме да спазваме правата на жените? Е, след като сключваме споразумение, след като не използваме всичките е, си инструменти, за да защитим тези, които половината от населението на тази страна са лишени от права. Благодаря. Господин Бениан, минута и половина. Uh, uh, uh, Благодаря, председателю. Състоянието на правата на човека в Ислямска република Иран често се критикува. Свободата на словото, на изразяването е ограничена. Не е тайна, че иранските власти потъпкват правата на журналистите, както и правозащитниците. Хвърлянето в затвора, както и несправедливите процеси, се провеждат най-вече сред или за етническите мълцинства, а те са голяма част от населението. Кюрдите, както и други мълцинствени групи. Е, госпожа Радклиф е британски гражданин с двойно гражданство, незаконно хвърлена в затвора, след като е отказан въобще правна помощ, достъп до съд, след това е осъдена по обвинение за шпионаж, след много кратък и несправедлив процес. Срещнах се с нейния съпруг Ричард Радклиф. Е, видяхме се в Женева. Той ми се стори много свесен човек, който води кампания, за да освободи жена си много смела кампания. Геополитически погледнато 2018 година е, е, САЩ се оттегли е, от иранската сделка и наложи санкции, докато ние продължихме да подкрепяме това съвместно споразумение. Европейския съюз така изглежда потенциален приятел – Иран трябва да освободи всички споменати в нашата резолюция и да преосмисли политиките си, правата на човека и най-вече свободата на изразяване и свободата на словото. Така можем да създадем една възможност за връщане към нормално на отношенията с Иран. Благодаря за една минута. Ривиер. Благодаря, господин председател. Да, трябва да осъдим всички страни, които потискат жените, Иран, както пише в резолюцията, но също така и Саудитска Арабия, Пакистан. Как можем да забравим преследването на Азия Хабиби? Реалността е, че всички страни, които са приели шарията, потискат жените. Всъщност, прилагането на този текст трябва да се осъди. Госпожа фон дер Лайен посочи комисар, който да защитава нашия начин на живот. Е, първата защита е да осъдим този текст, за да не може никой общност в Европа да се позовава на него. Има нужда от една малка стъпка, а не от някакви грандиозни мерки. Истинският без Истинският проблем е, че ако не предприемем нищо, ще продължим да улесняваме потисничеството на жени. Благодаря госпожа Канко за една минута. Скъпи е, господин председател, е, жената, за която говорихме, тя сигурно е била е, влюбена Сахако Даяри. Яри наричали я синьото момиче, е, любимият цвят са дрехи. А, е, на, пардон, на футболния и отбор. Има и други а, е, жени с сходни а, съдби. една от тях е била запалена преди две седмици. В Иран хората просто искат да се радват на свободата си, без преследване. Не е престъпление да търсиш и да защитаваш човешките права, но правозащитниците биват хвърлени в затвора. Нарушават се е, и правата им на жените, и е, тяхната неприкосновеност. Има арести, е, включително на учени. Един от тях е, е присъствал на конференция в е, университет в Брюксел. Както подчерта върховният представител, диалогът е единствения начин за постигане на нещо, но той не е достатъчен не, не е достатъчен за жената, която няма право да стъпи на стадиона, нито тези, които биват изгарени или хвърлени в затвора. Like again, members, Отново е, призовавам да спазвате времето за изказване. Госпожа Палов. Благодаря. Всички са страдали. Това казва съдята по време на делото срещу задължителното носене на хиджаб. Мнозина са били арестувани заради задължителното носене на хиджаб и за това, че са се борили за правата на жените. Това е пълно нарушение на правата за равенство между половете. Нищо не може да оправдае такъв тип поведение, такива правила. Задължително е да се премахнат всички заповеди за задържане и да се освободят всички лица, споменати в резолюцията. Нужно е да имаме истинска политика за равенство на половете. Жените трябва да могат да използват телата си както решат, а не като религиозни символи. Господин Патън. Всеки ден в Иран има трагедия на много хора. Европейския съюз е съучастник. Европейския съюз обеща на Иран, че няма да спазват санкциите. Американските санкции доведаха на сериозни последици. Когато Обединеното кралство поиска подкрепата на Европейския съюз за защита на корабите в Ормузския пролив, Европейския съюз отказа всъщност по поведението на Европейския съюз е като на Пинокио, който се прави на голямо момче. Представете си колко страшно би било, ако Европейския съюз имаше своя армия. Аз съм член на делегацията за връзки с Иран. През юли изпратих писмо с, с молба делегацията да проведе спешна среща. Няколко пъти опитах, но никой не отговори но делегацията все още не е заседавала. 17 дни гният в затвора много хора. Нашите ръце са изцапани с кръв. Благодаря, госпожа Джонс. Благодаря, господин председател, госпожо Тейсен. В много страни е застрашен човешкия живот, но в Иран революционният съд започна да раздава наказания наляво и надясно за съвсем мирни протести на жени активисти за човешките права. Защо? Защото са, са жени, защото не носят и хиджаб, защото искат да гледат футболен матч, че носят светя на Международния ден на жена. Много от тези жени са с двойно гражданство и биват преследвани. Последиците са ужасявани. Ужас, ужасяващи. Има турмоз срещу тях, отказва им се право на правно представителство, арестуват ги. Списъкът е безкраен. Има и е, някои имена, които ние сме споменавали тук в залата нееднократно. Е, жени, които са хвърлени в затвора без медицински грижи, без правна защита трябва да осъдиме тези практики, да направим нещо. Иран трябва да ги прекрати и трябва да направим така, че жените да могат да се ползват от пълните си права. Благодаря. Благодаря. Една минута за господин Грудлер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да поздравя за коража всички правозащитници за правата на жените в Иран, които са против продължаващата репресия, защото искат да говорят свободно и са против задължителното носене на хиджаб. 2018 година в Иран стотици жени бяха спрени за такива действия и те продължават да бъдат в центрове за задържане. Сред тях са хора с двойно гражданство от Европейския съюз и Иран. Те се смятат за врагове на държавата и нямат достъп до правосъдие. Искаме от Иранския съд незабавното освобождаване и безусловното освобождаване на тези лица. Трябва да се направи всичко възможно, за да се получи пълен списък на всички хвърлени в затвора, които имат двойно гражданство. Трябва държавите членки да посетят тези хора, да има публични декларации, да има дипломатически ходове, за да могат да бъдат те бързо освободени. Благодаря. За една минута госпожа Товалери. Господин председател, в Иран дискриминацията, заплахите и репресиите срещу жени съществуват откакто жените, иранските жени решиха да споделят с целия свят злопотребите на моралната полиция. Европа, която се основава на ценностите на свободата и отговорността, не може да приеме на това нарушаване на свободите. Нарушение, практикувано от лицемерна власт, която използва ислямската религия, за да налага своята власт. Този фанатизъм се разпространява и в европейските градове, където има произвол срещу жените. Това е с помощта на е, левицата, ние не можем да се примерим а, е, с, културната, а, е, с културното многообразие, което предполага да пожертваме своите ценности. Нашата солидарност а, трябва да бъде насочена към всички жени, защото а, тяхната сигурност и свобода е и нашата бъдеща сигурност и свобода. Благодаря, господин Чернецки. Господин председател, госпожо комисар, народът на Иран е древен народ с дълга и интересна история. И Именно поради това а, следва да търсиме свобода за жените там. Преди 40 или 30 години тези жени се радваха на много повече права, отколкото в момента. Страната направи много голяма крачка назад. Това е много жалко. Трябва да обърнем особено внимание на тези жени, които са излезли от там и могат да станат свидетели е, на огромните промени в тамошното общество. Аз присъствах на една подобна конференция, организирана от тях и тя е, имаше своето голямо въздействие – много проблеми имат и гражданите или жените с двойно гражданство. Трябва да защитим и техните права. Госпожа Регнер. Благодаря, председателю. 70% от иранските жени са против стрикните правила за обличане, което казва Националния ирански институт за изследвания. Все повече жени протестират срещу носенето на вуал и държат всички жени да носят каквото искат, без да бъдат наказвани за това. Десетки правозащитници, мъже са хвърлени в затвора също. Мирният протест е човешко право във всяка една държава. Много смели жени голямата част от тях споменати в тази резолюция, демонстрират мирно срещу законодателството за носене на хиджаб в Иран. За което са им издадени присъди от 16 до 24 години затвор. Ние, сме, ние защитаваме всички жени и техните права. За една минута госпожа Карлсбро. Herr талман,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 лица, които са публикували онлайн клипове за себе си без хиджаб. Те бяха осъдени на 24 години затвор. Ние в Европа трябва да бъдем много силен глас в защита на жените. Всички трябва да имат право да разполагат свободно със своето тяло и своя живот. Благодаря. Благодаря, председателю. Идеята, че една жена, една която и да е тя, се самозапалва, е ужасяваща. Представете си, че това е вашата сестра, която се самозапалва. Има други жени, които също са обект на това и го извършват, защото срещу тях има осъдителна присъда. Министрът на външните работи на Иран бе в Швеция. Определ... Жените трябва да могат да махнат а, хиджаба. Те го правят в Швеция, но не могат да го направят в Иран. Западните ценности са изключително важни и трябва да сме против варварски ирански режим и трябва да сложим край на това тези символи на опресия да се носят от жените. Благодаря, господин Кьостер. Скъпи колеги, Жените в Иран са обект на дискриминация навсякъде. Това е просто компонент от тяхната правна система, шерията, който предвижда и смъртно наказание. Това е част от исляма, от фундаментализма. Но ние също трябва да си дадем сметка, че може и в рамките на шерията да има справедлива система, само че там закона се изкривява. Безброй са примерите за жени и мъже хвърлени в затвора за понелепи поводи. Това не може да бъде толерирано. Трябва да се създават условия за мирно съжителство на народите в Близкия изток и другаде. Господин Остревичиус. Господин председател, госпожо комисар, най-напред искам да изразя своето уважение и солидарност с всички правозащитници в Иран. Особено съм развълнуван от храбрите ирански жени, които предоставят, които дават цветя на други жени и по този начин отстояват своите права. В известен смисъл това ми напомня наша съпротива срещу съветската окупация, особено в Балтийските страни. Само, че ние успяхме да извиваме свободата си, а иранските колеги бяха осъдени на дълги на дълъг престой в затвора. Непрекъснатите нарушения на правата на човека, потисничеството и заплахите срещу опозициите, журналистите излизат извън границите на Иран. Това води до регионална нестабилност и застрашава глобалната сигурност. Призовавам иранското правителство да зачита правата на човек и основните свободи в съответствие с международните стандарти за правата на човек и международните инструменти, ратифицирани от страната. Призовавам и съвета да преразглежда позицията на Съветския съюз за Иран, като обсъди допълнителни санкции. Благодаря. Госпожа Вишневска. Уважаеми господин председател, дами и господа, положението на жените в Иран е изключително тежко. Те трябва да се борят за основните си права. Смърт посредством хвърляне на камъни е наказание, което е позволено в иранското законодателство. При изнасилване и жертвата бива наказвана заедно с изнасилвача. Жените са принудени да носят хиджаб и им се отнемат права а, за избор. Много граждани, включително такива с двойно гражданство, биват хвърлени в затвора с дълги присъди. Претекста за това е до зачишнения стосунков с Унион Европей Е, че са се свързали с Европейския съюз или ООН една причина, за да бъдеш хвърлен в затвора. Трябва да се спазват правата на човека и тези на гражданите с двойно гражданство. За една минута госпожа Котея. Грация чер. и ия умана. Уаш умана. Благодаря. Една жена е човешко същество. Тя има своите неотменни права които не могат да и бъдат отричани. И е, след като ние заставаме зад върховенството на закона, трябва да защитаваме тези права навсякъде, независимо, че те се нарушават далеч от нашите гражд... граници. Трябва да е, защитаваме и е, нетолерантността към религиозните е, е различия. Не можем да си е, да оправдаем преследването на е, активисти, които се обявяват за свободно общество. Малта, страната, от която аз идвам, е, е подписала Инстанбулската конвенция, която е против насилието срещу жени. И аз съм напълно решена да търся сътрудничество сред колегите си, за да настояваме Иран да спазва правата на жените. Госпожа Рафаела, една минута. Госпожо комисар, господин председател. Три активистки изчезнаха и бяха осъдени на 16 и 23 години затвор. Защото са, реш... са си позволили сами да решат какво да носят. Обществото се управлява от мъже, които се плашат от равенството на жените. Този инцидент не е изолиран. Иранският Should I start again? Yes, okay. please. I'll start again. So, dear Madam Commissioner, Госпожо комисар, уважаеми депутати, три е, активистки изчезнаха и бяха осъдени на 23 години затвор. Какво е престъплението им? Позволили са си сами да решат как да се обличат. Всъщност става дума за режим, който се управлява от мъже, а те се страхуват от равенството на жените. Иранския режим има дълга история на злоупотреби и нарушаване на правата на човека. Имало е много фалшиви съдебни дела, много от тях довели до смъртни присъди. Госпожо комисар, призовавам ви да направите всичко възможно тези храбри активистки да бъдат освободени. Никое правителство не бива да осъжда жени за това, за това как се обличат. Няма нужда мъже във властта да ни казват как да се обличаме. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Лобес Акилар за една минута. Благодаря. Често говорим за това в Европейския съюз. Говорим за потъпкване правата на човека обикновено четвъртък сутрин и изразяваме ценностите на гражданите, които представляваме. Определяме външната политика на Европейската комисия и на целия Европейски съюз. В случая имаме единодушна подкрепа за заклеймяване на систематичното потъпване правата на човека в Иран. Много случаи бяха споменати, например, жени, които се самоубиват по драматичен начин, хора, които биват хвърляни в затвора, Европейски съюз положи усилия да спазва ядрената сделка с Иран. Употреби всички усилия по дипломатически път а, за справяне с това. И това укрепва силата ни да поискаме да се сложи край на това постоянно нарушаване правата на човека. Благодаря. Аз ви благодаря една минута, госпожа Дели. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Аз също заставам до жените, които се борят за човешки права и равенство в Иран. Напълно подкрепям призова да бъдат освободени активистите, хвърлени в затвора. Тези, които се борят за човешки права и за правото да носят каквото, да обличат каквото пожелаят против сме и смъртната присъда. Но предложението за резолюция не е достатъчно балансирано. Важно е какъв тон ще говорим с тях. Ирлан е под атака на мнозина на международната сцена. Има, твърди се, че има провокации в посока да се създадат условия за война между Иран и Штатите и в такъв смисъл ние сме напълно наясно, че Иран трябва да се промени. Приветствам а, факта, че а, иранския парламент има равен брой а, е, жени, но а, би следвало да коментираме и санкциите в резолюцията. Благодаря, господин Кели. Искам да изразя съгласие с казаното от много оратори. Положението на жените в Иран е неприемливо и особено от гледна точка на Европейския съюз. Аз бях член на делегацията за връзки с Иран по време на предишния мандат. Ние положихме огромни усилия да, се, да запазим ядреното споразумение. Ние положихме огромни усилия, както казах, но тук трябва да има и взаимност от другата страна, която да осигури свободи на жените. И, както беше казано преди малко, мъжете в Иран не трябва да казват на жените какви дрехи да носят. Съгласен съм и с задълженията на ООН към Иран и ядреното споразумение. Независимо от това, че споразумението е подписано с предишният президент. Благодаря. Благодаря, господин Хабиб, за една минута. Thank you very much. Благодаря. Потресена съм от дебата, който чух тази сутрин. Най-големия съюзник на държавите членки е, на Европейския съюз е САЩ. Когато САЩ наложи справо санкции на Иран, Европейският съюз активно се опита да урони тези санкции, като създаде специално дружество, за да заобиколи санкциите. Слава Богу, този опит се провали през юни. САЩ поиска подкрепа в проливите и САЩ, а, извинете, Европейския съюз отказа. Европ... Не бива да се забравя, че през юли британски кораб бе задържан от иранците. Това нямаше да се случи, ако ЕС, не беше, подкрепи, ако ЕС беше подкрепил САЩ. И сега се говори в този нелеп парламент е, за какво ли не. Да се подкрепи, е, вместо да подкрепим най-големия си съюзник. Не влагате достатъчно пари в НАТО, а давате пари за нова европейска отбранителна сила – Подредете си приоритетите както трябва и застанете зад САЩ. Благодаря една минута, госпожа Уорд. Uh, Благодаря, господин председател. Аз съм се срещал с, с Ричард е, Радклиф, е, съпругът на госпожа Радлив, която от три години води кампания да бъде освободена от затвора, включително и с гладна стачка. Е, Назарин е сама в тази страна, отказва се да й бъде признато двойното гражданство – и е, над главата й виси заплахата за втори процес и, и присъда. Тя живее в нечовешки условия. Тя е затворник заедно с е, друга гражданка на Обединеното кралство, която е била хвърлена в затвора, когато е посещавала семейството си. Също много уважаван учен е, е задържан без обвинение. Граждани с двойно гражданство, граждани на Европейския съюз, не следва да биват е, затваряни, нито пък и да бъдат е, подлагани на допълнителни заплахи от недостатъчно обмислени формулировки, така както се случи с изказването на Борис Джонсън в един момент. Те и ние заслужаваме повече. Благодаря. Сега с удоволствие давам думата на госпожа комисар Тайсен. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, нашия ангажимент към е, правозащитниците, в това число жените правозащитници, е част от нашата външна политика. В съжаление, в много страни, в това число Иран, жените са подлагани на заплахи, защото са правозащитнички или просто защото са жени. На... По техен адрес се отправят обидни думи, клевети, заплашват ги а, или пък а, са заплашени от затвор за това, че се борят за основните си права. В този контекст искам да кажа, че много съм натъжена от съдбата на Кодаяри, която а, се самозапали, защото след като е разбрала, че ще бъде осъдена на затвор заради това, че е отишла на футболен на матч. Никоя жена не би трябвало да се страхува от затвор за това, че е присъствала на спортно състезание. На 8 май международната общност отбелязва, на 8 март Европейската общност отбелязва Международния ден на жената за Европейския съюз това е повод да изрази уважение към обикновените жени по цял свят, които са изиграли важна роля в своята страна. В съвместното изявление, публикувано от Европейския съюз през май тази година, ние заявяваме, че сме е, че искаме всички жени да получат равен достъп до образование и възможността да изградят своето бъдеще. Няма да спрем да се борим за истинско равенство за всички в Европейския съюз и извън него, за да сме сигурни, че постигнатия напредък да не бъде отменен подхода ни към правозащитниците се прилага и към работата ни с Иран в контекста на диалога на високо ниво. Е, ние се стремим да постигнем напредък в различни области. Европейския съюз е, непрекъснато повдига въпроса за правата на човека Редовно разговаряме с властите и настояваме правозащитниците, в това число жените, не, би, тряб, не, не бива да бъдат подлагани на турмоз. Ние изразя, ние отправяме това искане от откакто Назрин Сотодех беше осъдена заради това, че се бори за правата на човека. Работим и на международни форуми, в това число и в рамките на ОНЕ, правата на жените и момичетата ще бъде важна част от периодичния преглед на Иран през тази, по-късно тази година. Дами и господа, аз съм убедена, че този дебат се отнася и до лицата с двойно гражданство, които са граждани на Европейския съюз. Практиката да се осъждат на лишаване от свобода граждани на Европейския съюз, като госпожа Рад, Радклиф заради гражданството им е в нарушение на Международния пакт за политически свободи, ратифициран от Иран. Иран продължава да задържа европейски граждани. Това е в нарушение на ангажимент, поето тази страна никой да не бъде жертва на произволен арест. Призоваваме за освобождаване на всички лица с двойно гражданство и всички правозащитници призоваваме е, Иран да не практикува произволен арест. Задържаните трябва да имат навременен достъп до адвокат, който да изберат сами и също така до медицински грижи. Уважаеми депутати, благодаря ви още един път за този дебат и Вниманието, което обръщате на този въпрос, ни е източник на допълнителен мотив да продължим да се борим за отстояване правата на всички правозащитници. Благодаря, госпожо комисар. Получих 6 проекта за резолюция предложени от следните политически групи Каре Зелените, Социалистите и Демократите, Обнови Европа, Обединената левица и е, Европейската народна партия. Дебатът е, приключи. Гласуването ще бъде по-късно днес. Прекъсвам заседанието е, до 12 часа, когато ще се проведе гласуване. Благодаря ви.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 в делегация. Йосас Олекас ще замени господин Свен Миксер. Той ще бъде техния представител в парламентарната делегация Евронест. Председателски съвет бе малко по-дълъг, отколкото се очакваше. За това малко се забавих. Става дума за идните изслушвания на комисарите през следващите няколко седмици и сега искам да кажа на всички нови членове, че колегите, които бързат, имаше проблем с може ли да ми даде някой карта за гласуване, между другото? И на мен, мерси. А, да, исках съвсем ясно да кажа с гласуването с карти. Когато извадите картата, преди да е приключило гласуването, то тогава всъщност гласът ви не може да бъде отчетен в протокола. Това е изключително важно по процедурни причини. Така че много ви моля да оставите картата в устройството до самия край на гласуването. И тогава можете да извадите картата от устройството. Ръководителите на групите са тук, зелените чакаме и можем да започнем веднага с гласуването. Първото гласуване не е електронно то е за положението в Турция и по-специално отстраняването на избрани кметове. Резолюцията като цяло, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Това беше резолюцията на ЕКР. Сега стигаме до съвместната резолюция Гласуваме две. Моля, гласувайте електронно. Положението в Турция. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Моля, гласувайте по изменение 3. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Едно Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията като цяло. За, против, въздържали се, приема се. И всичко останало отпада. Разбира се, сега стигаме до Мянмар, по-специално положението на общността Рохингия. Шест предложения имаме. Е, H1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Цялото предложение за, против, въздържали се. Най-вероятно бе отхвърлено, нека да направим електронна проверка. Ще много въздържали се за всички ли гласувахте. Прекратете гласуването. Приема се. Няма ли? Всъщност, а не, има доста въздържали се. Резолюцията с Иран, положението на защитниците права на жените и лишението от свобода лица с двойно гражданство от ЕС. Има съвместно от пет групи. Моля, гласувайте. Хам alle abgestimmt? Край на гласуването. Antrag 1 in namentlicher Abstimmung. Der Abstimmung ist eröffnet. Сега едно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Abgelehnt. Антрак 3. Отхвърля се. 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега като цяло. Гласуването е електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега стигаме до патентоспособността на растенията и основните биологични процеси. Съвместно предложение за Руци от 5 групи за, против, въздържали се, приема се. Стигаме сега до резолюцията за запазването на памета а, за бъдещето. Пет групи излизат с предложение. Трети параграф, първоначален текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Четвърти параграф. Имаме устно изменение от господин Фест. Кажете. Дами и господа, това предложение е 8 страници срещу правата на човека, но тук евреите изобщо не се споменават. Споменават се ромите, сексуалните мълцинства. Това не е оправдание може ли да дадете сега устното си изменение? Нямаме време да се изказвате. Das ist jetzt nicht der Fehler von meinem Kollegen Herbst. Ich habe ihm das Mikrofon abgeschaltet. Sie sollten es bitte wieder einschalten. Микрофона ми прекъсва, извинявайте. Изменението 4 е свързано с милионите еврейски жертви на Холокоста, което доведе до създаването на държавата Израел и всички други жертви на тоталитарните режими и така нататък, както продължава оригиналния текст. И искаме и се обръщам към антисемитите, левицата, зелените, да поддържат тази резолюция, ако не ще е ясно с кого си имаме работа. Herr Kollege,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 732, колегата Мелхиос. Процедурен ли е вашия въпрос? Да, процедурен е въпросът. Преводачите нямат време да преведат оратора преди да приключат гласуването. Онези, които говорят немски, имат възможност да разберат за какво гласуваме, но останалата част от нас ще изпуснат гласуването, ако не забавите малко скоростта. Also, Frau Kollegin, lassen Sie uns eins nach dem anderen machen. Колега, едно по едно да действаме. Първо, устното изменение на господин Фест с искане за електронно гласуване. Има ли възражения срещу устното изменение? Като че ли няма, и така, нека да гласуваме по това изменение. Дами и господа, този парламент току-що прохожда в този си мандат. Може да правите устни изменения. Процедурният правилник не предвижда дебат по устните изменения. Председателят е този, който пита има ли възражение към устното изменение и ако 40 колеги се изправят, то тогава устното изменение не може да бъде гласувано. Ако 40 колеги не се изправят, то тогава се гласува направо. Колегата Хепст и колегата Фист всъщност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 Ако колегите не са запознати с процедурата, всъщност не знаят кога да се изправят. Колега Фист. Вие мислите, че не трябва два пъти да казвам кой е против, затова нека гласуваме. Гласуването е електронно. Разреших електронно гласуване. Има устно изменение и поисках, разреших всъщност гласуване. Отново има процедурен въпрос. Заповядайте, господин Ковачев. Малко съм изненадан, защото електронното гласуване обикновено се иска няколко дни по-рано. Защо електронно гласуване по време на устно изменение и защо приемате електронно гласуване поискано по време на устно изменение? Also meine, Herr Kollege Kovacev, ich lasse das Господин Ковачев. Работя последните три години много активно с правилника. Може би не знам всичко 100%, но може да се поиска всъщност ако правя устно изменение в деня, в който съм решил да го направя, няма как 4 дни по-рано да го поискам. Тоест казах, ако няма възражения по устното изменение, а такива няма, то тогава е разрешено а, да се гласува електронно. Така че моля, гласувайте електронно. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Gibt es noch Wortmeldungen, die sich nicht durch die Abstimmung erledigt haben? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Няма. Четвърти параграф, първоначалния текст. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Прекратете гласуването. Приема се. Оригинален текст, параграф 12, разделно гласуване, за, против, въздържали се, приема се. Втора чест, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега стигаме до 20 параграф. Изменение 1 и тук имаме осно изменение от колегата Бути Копфер. Благодаря, господин председателю. По изменението на групата на социалистите и демократите, аз искам да направя едно устно изменение и ще го изчета на английски. Изменението на групата на социалистите е следното. Забраняват неофашистски, неонацистски групи и други асоциации и други, които славят с нацизма и фашизма. И там бих искал да се добави тоталитаризмът също като дума. Благодаря ви. Gibt es Einwände gegen den mündlichen Änderungsantrag? Има ли други, които искат да се изкажат? Има ли резерви? Няма. И така по промяната, по изменения Ich sehe bisher 24 Kollegen, wenn ich richtig gezählt habe. 24 са се изправили, което не е достатъчно. Имаме нужда от повече, така че ще имаме електронно гласуване по това е, устно изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега като цяло, целият текст с всички изменения, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Дами и господа, сега стигаме до състоянието на изпълнението или прилагането на законодателството срещу изпиране на пари. Четири групи са направили това предложение. Изменение едно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Две. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 3. Моля гласувайте. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 4. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Преди да стигнем до цялата резолюция, която ще бъде гласувана в нейната цялост, искам да ви обърна внимание на коментара на колегата Мелхиор за скоростта. Опитваме се да работим максимално бързо, ефективно и ефикасно. И често има коментари в началото на законодателя мандат, че много бързо върват нещата, а в края пък на мандата хората, същите хора казват, а много бавно върви. Опитах се леко да намаля скоростта, с която говоря днес. си. И съм сигурен, че с всички други заместник председатели, не само с мен, ще намерим начин да работим заедно и да работим заедно. Стигаме до гласуването по текста като цяло. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Желая на всички добър апетит. Онези, които няма да останат, пък след обяд им пожелавам лек път, а онези, които напускат залата, моля да го направят бързо, за да може да започнат обясненията на вота. Моля ви бързо да напуснете залата.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 Колегата Хан също задържа колеги, които искат да напуснат, ако обичате. Госпожо Инфелд. Госпожа Алкин. Господин Бютикофер. Ще останете ли в залата или напускате? Herr Kollege Gahler, genau. Колегата Гал, моля. Колегата Лизе, Линц, господин Ковачев. 20 души са заявили желание да пояснят начина си на гласуване. Започваме с темата патентно способност на растенията и основни биологични процеси. Госпожа Шойдрова. Ако обичате е, за малко задръжте. Könnten die Saaldiener hier auf der rechten bitte noch ein bisschen mehr nachdrücken? Ако мога да помоля разпоредителите да поканят колегите да напуснат залите. Уважаеми колеги, е, Европейския парламент постави въпроса за това как може да се изличат печалби от растенията и биологичните процеси посредством патентни. Ние сме да няма прекомерни бю, бюрократични сложности. Отново е, се създава обаче правна несигурност. А правната сигурност е от е, интерес е, е на всички. Възможността да се получат е, патенти – включително за биологични процеси. Необходимо е комисията да създаде правна сигурност, такава каквато съществуваше и до сега. Мога ли да помоля групата ЕКАРЕ да тези, които са изправени, ако обичате,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 благодаря, че ми давате думата. Нека да коментирам защо подкрепих предложението. Фактът, че могат да се дават пантенти за продукти, получени посредством биологични процеси и е, патентоспособността на растенията не следва да бъдат загърбвани. Това е от особено значение е, за нас. За е, общите ни интереси да има съответни продукти. За това се произнесох за, а също и заради това, че е необходимо да има правна сигурност. Колегата Ричи. Благодаря. Въпроса за патентоване на живи организми ме шокира. Да, при, признавам, че съм наивна. Е, удивена съм, че семена и растения могат да бъдат превърнати в знание собственост на големи фирми. Много е важно това, тези знания да бъдат на разположение на фермерите. Патентоването на растения, освен че води до недостъпност, на това знание е често в противоречие с правата на местните общности и освен това не дава възможност да се осигурява продоволствена сигурност. Големите транснационални фирми всъщност крадат знанията, които са трупани от поколения местни хора, без тяхно знание и съгласие. И единственият начин фермерите да получат достъп до тези материали е да ги закупят. Благодаря колегата Олекас. Благодаря, господин председател. Разнообразието на растенията е, е много добър източник за разработване на нови растителни видове. Но това разнообразие не е достатъчно. Не е достатъчно само да се раз... създават нови видове. Ние имаме нужда от новости, от иновации. Това е изключително важно за производство на храни. Патентодържателите не искат да предоставят, да дават разрешение за използване на техните семена. Производителите на растения не могат да зависят от волята на патентопритежателите. И аз мисля, че не можем да, да издаваме патенти за генетичен материал. Благодаря. Благодаря колегата Ханан. Благодаря. Напредъкът в растениевътството и технологиите и техниките са основен факт в това поколение. Ставаме все по-добри. Това да извличаме все повече от все по-малка площ. Резултатът от това е не само, че можем да храним света по начин, който би изглеждал невъзможен на предишни поколения, е това, че всъщност показахме, че са неверни всички твърдения, че ще има масов глад. Даваме възможност природата да си свърши работата, имаме засаждане на гори и ще можем да изхраним населението. Европейският съюз трябва да бъде водещ с тези технологии, но много често е една комбинация от а, интереси и странни политици ограничават нашите интереси, а, що се отнася до генномодифицирането. Европейски а, съюз, а, всъщност Великобритания ще бъде водеща и се надявам след това Европейски съюз да ни догони. Благодаря ви, колега Ханан. Това бе края на обясненията на вота по тази тема патентоспособността на растенията, стигаме до темата значение за запазване на паметта за миналото на Европа и нейното бъдеще, госпожа Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Това е частична резолюция и тя отразява само част от е, жертвите. Европейския съюз се опитва с подобни популистски мерки да подкрепя своята репутация. Европейския съюз твърди, че пази мира на континента. Но да отричаме историята която, е, което прозира като опит в този текст, е, губи паметта примерно за 20 милиона руснаци, които загинаха е, по време на войната. Тук става дума да осъдиме истински диктаторските режими. Благодаря, колегата Джамбаски. Президент, уважаеми колеги подкрепих резолюцията в паметта на жертвите на тоталитарните режими защото вярвам в историческата памет. наред с другите забранени вече от историята изхвърлени от историята недемократични режими трябва да бъдат помнени и престъпленията на болшевишкия такъв. източна европа беше под болшевишки ботуши и терор в продължение на близо половин век. давам пример с престъпната безумна идея да бъде разделена българската нация и да бъде изкуствено създадена с методите на терора македонската такава на българска територия. затова тези престъпления трябва да бъдат осъждани и символите им каквито са сърпът чука и петолъчката също трябва да бъдат забранявани като символи на тоталитарен и недемократичен режим. благодаря за вниманието. <clears throat> Благодаря колегата Олекас. Ačiū, герма pirmininkė. Aš balsavau šią резолюция. Аз гласувах за тази резолюция. Аз съм един от малцината, които са родени по време на демор... депортиране. Ние трябва да гарантираме по-добро бъдеще за нашия континент. Преди 80 години нашите прадеди се надяваха на по-светло бъдеще, но двама тирани подписаха таен протокол и урониха това бъдеще. Това доводе до депортирането и Холокоста по време на Втората световна война. Моите родители и други литовци бяха депортирани в Сибир в влакове за животни. Аз съм роден там по време на тази депортация. Борихме се за свободата си доскоро. В тази зала ясно виждаме, че има хора тук, които не знаят какво се е случило зад желязната завеса. Ако искаме правосъдие и вяра от децата си, ако искаме по-справедлива Европа, не бива да допускаме това да се случва отново в бъдеще. Благодаря, господин Олекас. Следващият оратор е госпожа Фокс. I voted against this resolution. Аз гласувах против резолюцията не защото искам да отричам историческата памет, а защото държа на историческата памет и на фактите. И да не искам да играя в полето на тези, които изкривяват истинията. Не можем да я а, изчистваме и да я правим само история на Европейския а, съюз. А, между другото, в резолюцията са забравени евреите. Там се издигат пропагандни лозунги за Европейския съюз, но историята на Европа не е само история на Европейския съюз. Ние сме за това да има свободна, свобода на изразяването, демокрация, върховенство на закона, но парламента като че ли заправя тези принципи за това е, гласувах против, защото резолюцията е само е, плод на политическа пропаганда. Благодаря, колегата Палмар. Благодаря, господин заместник председател. Аз съм една от основните причини за приемането на тази резолюция. Аз се подкрепих. Аз мятам, че е много важно бъдещите поколения да знаят и разбират какво се е случвало през най-тъмния период на европейската история. Искам да отдам особено значение на музея на Холокоста в Великобритания. Той върши чудесна работа и благодарение на нея младежите научават какво се е случило и на тази основа да се предпазят от предубеждение и омраза. И Има тези млади хора и всички ние трябва да разберем значението на това, което се е случило – по този начин, когато кажем никога повече, действително го имаме предвид. Благодаря, господин Винце. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Европа не бива да забравя. Тя трябва да помни, за да може безчинствата от 20 век да не бъдат повтаряни нито фашизма, нито комунизма. Централноевропейските страни се борят с фашистското минало и 50 години комунизъм. Моето поколение бе само част засегнато от комунистическата диктатура в Румъния, но моите родители и прадеди бяха засегнати. Що се отнася до историческите църкви, бе, отнет, бе, бе много земя от църквата макар че имаше закон за реституция, който задължава държавата да върне собствеността на църквата. Задължително е да припомним на държавните власти да изпълняват законодателството. В Централна Европа хората изостават с 50 години в мисленето си. Кохезионния фонд ще спомогне за това. Идеята никога да не допускаме, да не се повтаря, трябва да бъде предадена на бъдещите поколения и точно това правим. Благодаря. аз ви благодаря, господин Хук. Благодаря. С удоволствие подкрепих предложението за резолюцията да отдадем дължимото на паметта на загиналите и жертвите от тоталирин. примерно дядото на жена ми е оцелял от Ауш... Аушвиц т.е. с Виенцим. Ако това не се беше случило, аз нямаше да имам семейство. Членове на семейството ми също са участвали в войната. Ние, европейците, сме обединени от историята си, от паметта си и от решимостта си да направиме по-добро бъдещето си. Имам известна резерва обаче, защото в текста се говори само за насилията, извършени от европейци срещу други европейци на този континент. Но всъщност има много европейци, чието предшественици идват от други континенти и ние трябва да сме наясно колко много насилие са се вършили там и какво точно е правила Европа. Следващия колега не е тук. Колегата Ханан има думата. Благодаря, господин председател. Преди 80 години половин милион представите на Червената армия заедно с, с, с, танковете си влязоха в Польша и я с, смазаха информацията, която те предоставиха, беше, че идва да им помогнат и да ги, пред... и да ги защитят от а, а, нацистите. Проведоха апарат, на който съветите поканиха а, германците да ги посетят. Селективната амнезия, която също части от съвременната левица има за пакта между Съветския съюз и нацистите, е, говори за превратностите. Казват ни, че благодарение на Сталин е бил победен фашизма. Забравихме ли, че по в продължение на една трета от конфликта те са били на една и съща страна единствено Председателят прекъсва госпожа Зданока. Благодаря, председателю. Аз гласувах против тази резолюция като цяло, макар че съм за определени параграфи от нея. Аз съм против целият този подход да се слагат заедно нацистски и комунистическия режим. Дяволът е един, истинският дявол е нацистската идеология – аз съм против примитивизирането на подхода към историята на Втората световна война, така както е изготвена тази резолюция. ще двустранни споразумения още преди 23 39 година. Моето семейство се пожертва бе обект на депортация. Повтарям, че дяволът е един и то е нацистската идеология. Благодаря. Благодаря ви, колега Зданока. Последният оратор е госпожа Уорд. Uh, Благодаря. Аз съм член на Комисията за култура и образование. Бях такъв 5 години. Сега съм заместник-председател на тази комисия. Винаги съм настоявала да помним колко трудна е нашата история. Дали през програмата Разъм Плюс с фонда за солидарност или с определени проекти. Аз съм тук, защото братовчеда на майка ми е в, някъде в гроб в Франция, убит на 18 години, когато се е борил срещу фашизма. Европейския съюз е проект на мира, плод на идеята, че не бива да има нова световна война. Материалните е, жертви бяха безкрайни. Ние се опитваме да се борим за мир, просперитет, с общи усилия, с сътрудничество. И е, тези повратни моменти от миналото трябва да бъдат разказани, те трябва да се разбират от всички страни членки. Затова и е, окоръжавам да се правят подобни стъпки, но да се търси и между, диалог между нациите. Благодаря. Сега ще преминем към разясняването на гласуването по предложението за резолюция за прилагане на законодателство срещу изпиране на пари. Благодаря. Аз подкрепих предложението за резолюция посветена на борбата срещу изпирането на пари. Познаваме панамските досиета, знаем, познаваме борбата срещу изпирането на пари. Десет европейски страни все още не са изпълнили директивата срещу изпирането на пари. И аз много се радвам, че моята страна, Чешката република, не е сред тях. Всъщност, ние трябва да настояваме това законодателство да се прилага на практика и различните банкови системи да предоставят информация. За съжаление, изпирането на пари не познава граници и ето защо има нужда от европейско и международно сътрудничество. Госпожа Обри. Благодаря, господин председателю. Тази резолюция е изключително важна, тъй като БВП на Европейския съюз се дължи на част от доста странни операции. Има много организации, терористични и други, които разчитат на трансфери от другаде. За това трябва да се борим срещу изпирането на пари. Скандала с Дански банк е такъв. Там има изпиране на 200 милиарда евро което показва, че много трудно можем ние да се намесваме. Слаби сме. Показахме, че сме абсолютно безсилни, или поне нашите банки. Няма санкции. Това е една хоризонтална резолюция, която се надявам да показва първи важен етап в желанието да се подсили точно това на европейско ниво борбата срещу изпирането на пари можем да действаме ефективно и ефикасно, без да правим изчерпателен списък на а, данъчните обежища, защото има такива и в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви, колего, колега Обри. Не виждам господин Морел и господин Каполчак. Последният оратор е колегата Джамбаст. уважаеми колеги гласувах въздържал се тъй като разбирам и подкрепям важността на борбата с прането на пари но същевременно смятам че някои елементи са в конфликт в сферите на компетентностите на държавите членки. отново виждам предложение за създаване на агенция която отново да се бори с този и други проблеми. но дали поредната агенция и създаване на бюрократични процедури ще бъдат решението? според мен не и отговорът трябва да бъде категорично не. трябва да бъдем много внимателни и да се придържаме към техническите и законодателните елементи на борбата с прането на пари без те да се използват като инструменти за постигане на политически цели срещу отделни държави какъвто пример имаме в случаите с унгария и с полша. благодаря за вниманието. Благодаря, господин Джамбаски за обяснението на вота по състояние на прилагането на законодателство срещу изпиране на пари. С това се изчерпа дневния ред за тази сутрин. Благодаря на всички служби и добър апетит! Е, прекъсвам до 3 часа заседанието. Пани председадици! Председателят. So, good afternoon, uh, Добър ден, колеги! Заседанието е подновено. Протоколът от предишното заседание на разположение. Има ли коментари? Няма. Протокола се счита за прият. Имам и едно съобщение. Групата на силиста и демократите уведоми председателя за решения, свързани с промени в постове в делегацията Мариан Винт замества Вълнар в делегацията за връзка с страни от Юго-Источна Азия и Асоциация на нациите от Юго-Източна Азия. Саба Вълнар замества Мариан Винт в делегацията за връзка с с полуострова. Следващата точка в дневния ред е изявление на комисията за заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз. Искам да дам думата на комисаря госпожа Тайсън. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Наименованието на изявленията отразява тревогите в противопожарните служби в редица държави членки, по-конкретно в Франция, е, в е, връзка с решение на Европейския съд. Аз разбирам тези тревоги и мога и ще се опитам да дам някои пояснения. Разбира се, комисията не може да говори от името на съда, но искам да ви уверя, че ние следим ситуацията на спасителните служби в това число пожарникарите доброволци. Пожарникарите са много важен елемент в службите за гражданска защита в целия Европейски съюз. Противопожарните служби състоят от професионални пожарникари и доброволци. Съставът на тези служби е различен в различни държави членки. 80% от пожарникарите във Франция са доброволци. Процентът е още по-висок в страни като Германия и Австрия, но, страни като, но страни, в страни като Гърция и България пожарникар, пожарникарите са професионалисти. Решението на съда не задължава държавите членки да имат определен състав и определено съотношение на професионални и доброволци пожарникари. По никакъв начин не ги задължава да премахнат доброволците, нито пък да, да е, Статута да бъде същия като на професионалистите. Основният елемент в решението на съда беше за времето за почивка, по-конкретно правото на почивка на пожарникарите. Те са длъжни да живеят близо до службата и да могат да достигнат противопожарната служба в рамките на 8 минути, имайки предвид тези изисквания времето за изчакване да се счита за работно време по директивата за работното време и че това не е свободно време. Голяма част от дебата състои върху труда, но съдът не казва нищо ново. В съответствие с юриспруденцията, дали някой е работник, зависи от обстоятелствата. Този, който осъществява истинска дейност, който е подчинен на друг човек и получава възнаграждение, е работник по е, смисъла на законодателството. В конкретния случай съдът реши, че тези условия са били спазени. След решението, различни заинтересовани страни стигнаха до заключение, че европейското право не допуска използването на пожарникари-доброволци. Аз мисля, че това решение е неправилно. Не може да има еднотипен отговор на въпроса за статута на пожарникарите доброволци по директивата за работното време. Всеки конкретен случай трябва да се оценява в съответствие с критериите за работник и ако директивата за работното време е приложима, разпоредбите за работното време трябва да се спазват. Директивата обаче дава възможност за гъвкаво за сектори като противопожарни служби и спасителни служби. Например, освобождаване от изискванията за седмична и дневна почивка са на лице. Също така държавите членки могат да не спазват работното време за максимум 48 часа при определени условия и особено при извънредни условия, като бедствия и други условия. За да обобщя, всеки случай трябва да се разглежда сам за себе си за да може статутът на доброволците да не се използва за заобикаляне на европейското трудово право. Решението на съда не означава, че всички пожарникари доброволци се считат автоматично за работници и директивата допуска гъвкаво с оглед на потребностите на противопожарните служби, без да отказва на пожарникарите нужната защита. Благодаря, госпожо комисар. Започваме дебата от името на Европейската народна партия, госпожа Сандер. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Горски пожари, наведнения, природни бедствия, спасяване на е, хора в критично положение, е, доброволци, сапьори. Списъкът е безкраен. И е, случващото се това лято, например, ни напомни колко важно е да има тези хора в нашето ежедневие, за да се осигурява сигурността на гражданите, на бизнеса и на селските райони. По този начин се създават също и социални връзки, примерно, особено в земеделските е, райони. Гражданите, алтуристи са е, основата на солидарната Европа. 3 милиона и половина е, са пожарникарите и 80% от тях във Франция са а, Доброволците извършват огромна работа по, в спасителните служби. Затова искам да подадем един сигнал, защото по силата на решението от февруари 2018 на Европейския съд, те, той определя работата на доброволците сапьори, е, примерно, се определя като работно време и се смята, че е, тя е възнаградена. Страхуваме се, че е, по този начин се отваря вратичка да се е, да влязе дейността на тези сапьори в е, рамките на директивата за работно време и съответните почивки. Това е абсолютно недопустимо, като се има предвид спецификата на тяхната дейност. Тоест, е, рискуваме доброволческата дейност да се приема за дейност, свързана с заплащане. Гражданите трябва да бъдат свободни да бъдат доброволци. Драматично би било положението, ако се тълкуват така тези нещата. Би следвало ние да се опитваме да насърчаваме доброволческата дейност – а в случая се случва точно обратното. За това искам да се мобилизираме заедно с колегите, които са тук, но и е, като цяло колегите от групата на е НП. Настояваме приложеното е, поле на директивата да бъде ясно, да разяснено. Комисията трябва да формулира конкретни е, дейности за възстановяване на правната сигурност, е, особено по отношение на системата на е, доброволците сапьори. Сега за социалистите и демократите 8 минути господин Броглес. Чахвала, госпа председуюча, Spoštovane и spoštovani. Čeprav gre за задно разправо на tem plenarnem zasedanju. Благодаря, госпожо председател. Това е последния дебат за деня, но това е изключително важен дебат, особено за нас, социалистите и демократите. Солидарността изключително ни вълнува. Това е важен въпрос не само за нас, а за целия Европейски съюз. Това е вписано в член 2 от учредителните договори. Става дума за подпомагане доброволно, без заплащане на други хора. Ето това е начина да бъдеш европеец. Доброволческите пожарникари са основен стълб на обществото. Защитава се обществото от сериозен риск. 150 години в Словения вече има доброволни пожарникари. Не бива да забравяме, че ние сме страна, която а, като се има предвид населението, <clears throat> има 50 000 доброволци, т.е. най-големия процент доброволци в Европа. В някои малки градове 90% от хората са доброволци-пожарникари. Това дава възможност да се борим по-добре с наводненията, природните бедствия, дори катастрофи. Става дума не само за градски, но и за селски райони. Пожарникарите в Европа се радват на голямо доверие от страна на населението. Това е основен елемент от защитата на населението и част от всички системи в държавите членки. Изключително важно е да имаме добре структурирана а, възможност а, за доброволчески пожарникари. Мъже и жени участват. Тези хора жертват а, цялото си време без заплащане, за да защитават обществото. Трябва да сме благодарни, да ги уважаваме, да признаваме работата им. Не бива да забравяме също, че преодоляването на последствията от природни бедствия е част от мандата на Европейския съюз. Това е едно положително въздействие. Може да се насърчават хората да участват в тези дейности – и освен това, когато гледаме работното време, това е задължително. Трябва да си защитат правата на хората, които извършват такава дейност. Тази директива от 2018 година бе обект на решение на съда и тези доброволци които са си у дома и изчакват всъщност се водят на работа. Заложено е работно време, 48 часа. Работа означава 12 часа почивка. Трябва много да внимаваме. Като социал-демократ аз съм убеден, че определението на работник е, е въпрос, който трябва да бъде разглеждан много сериозно. Не може просто с лека ръка да гледаме на всичко това. Не може едно да бъде жертвано за сметка на друго. Не трябва да има някакви жертви или да бъде пожертвано едно за сметка на друго. Почивка, работно време и така нататък. Е, няма значение къде се случва това. Навсякъде трябва да е приложима тази директива. Това е основен компонент, за да имаме такива доброволци, що се отнася до гражданската защита. Трябва да защитим и хората, които са поели тази висока отговорност. Те трябва да бъдат защитени. И механизмите, които Европа предоставя, са много важни. Има много програми в този смисъл, както и Центъра за бързо реагиране. Той трябва да играе роля също. Европейския съюз всъщност надгражда националните системи и спомага за координацията и хармонизацията както и изпращането на средства. Не трябва да се допуска свръхрегулация. Трябва да се спазват националните традиции и не трябва да се намесваме в системи, които вече си работят отлично. Господин Лена Чич, много добре знае каква е ролята на доброволците пожарникари. Нужни са такива механизми, механизми на Съюза, които ще подкрепят тези хора. Трябва да се подобри този тип корпус. Това, този корпус, доброволчески корпус, не трябва само да се смята за хора, които извършват определена работа. Не, имаме различни казуси пред съда, от 2003 и други. И всъщност не можем да променим разпоредбите в отделните държави членки. Това, което трябва да направим, е да видим къде има пропуски, трябва да видим къде има нарушения и да се поправи положението. Нужна е връзка и с агенциите за защита на населението, за да може тези хора да се чувстват по-добре и да им се помага в случай на природни бедствия. Не бива да забравяме, че доброволците, пожарникари, е, защитават нашето общество, те допринасят за това общество и Европейския съюз трябва да им предложи нещо в замяна на техния труд. Благодаря. Следващия оратор от името на Обнови Европа за 3 минути е госпожа Мюлер. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Общо взето съм съгласна с предишния оратор. Отделна би трябвало да е, разгледаме една е, нова директива. В моята страна има милиони 400 хиляди пожарникари, 95% от тях са доброволци. 24 хиляди е, е броя на доброволците. Аз съм от регион, в който най-близката противопожарна служба е на 150 км. В Германия има милион и половина души, които осъществяват спасителна дейност. В Бавария има 740 хиляди представители на спасителните служби. Голяма част от тях са доброволци. Очевидно, доброволците са гръбнака на противопожарните служби. В селските региони доброволците играят изключително важна роля – доброволческото не би трябвало да затормозява онези, които го извършват. И имаме директива за работното време. Предишните оратори споменаха тази директива и ние трябва да направим така, че когато човек работи като доброволец, работното време не може да се равнява с работното време на професионалните служители. В е, Германия ние приемаме, че доброволните служби не влизат в обхвата на директивата. Сега имаме едно решение на съда, което предизвиква много силна тревога. И пожарникарите, доброволци не би трябвало да бъдат третирани като професионалисти. Ние имаме нужда от правна сигурност за тези хора. За съжаление, в момента ние не можем да направим, не можем да отбележим напредък. Нашата система на доброволни служби е доказала своята ценност и играе важна функция в социалната функция. Доброволните доброволният труд трябва да си остане възможност в цяла Европа. Благодаря. Следващият оратор от името на идентичност и демокрация, господин Райл. Уважаема госпожо председател, госпожо комисар и колеги 14 депутати. Добре дошли, добре дошли и е, на представителите е, в е, галерията за посетители на пожарите, добро... пожарникарите доброволци. Ние, когато говорим по тази тема, ние всъщност говорим и за бъдещето на Европа, сигурността на Европа. Много е, интересно е, да обсъдиме подобни проблеми, защото твърде често обсъждаме неща, които нямат никакво отношение към бъдещето на Европа, а сега в залата сме само 14 души, които се занимаваме с толкова важен въпрос. 95 5% от пожарникарите в Германия са доброволци. Те имат нужда от сигурност, от правна защита. Те са гръбнака на а, социалния живот в земеделските а, райони. Те заслужават а, нашата подкрепа. Ние непрекъснато твърдим колко са важни доброволците, но какво правиме в момента? Ние им предлагаме абсолютно нищо. А, с този проблем за работното време нищо не чуваме в подкрепа и от страна на комисията. И хората стоят и чакат нещо да, да се разбере сега това, което правят част от работното им време ли или не. Ужасно е, че е, си позволяваме да е, разглеждаме напълно безсмислени, неважни въпроси, но когато се е, окаже, че има тема, която засяга прако хората, не предлагаме никаква защита. Затова ръцето долу от всички тези хора, които работят доброволно за, за Европа. От името на ЕКРЕ, господин Бруцински. Благодаря. Дами и господа, на полски имаме една поговорка, в която се говори за това как трябва да помагаш на другия, когато той има нужда. Доброволческите пожарни команди имат дълга история в Польша, над 100 години. И дискусията днес тук показва, че като че ли е, не говорим по същество, а се забиваме в подробностите. Трябва да помогнем на онези, които са успявали винаги да отделят време, собствено време, което са пожертвали, за да спасяват е, човешкия живот е, на други. Има над 16 е, 000 такива доброволци в моята страна. Над 4300 е, групи а, пожарникари-доброволци подкрепят професионалните пожарникари. 225 000 души са това, които могат да участват в такива спасителни операции. Над 700 000 са общо, а сред тях има и много младежи, около 72 000. Доброволците пожарникари, както чухме днес, тук много често а, работят в селски райони. И така се създава и връзка между хората. Местните хора се сближават. Бях министър в полското правителство и отговарях като част от мандата си за пожарникарите. Тези служби бяха модернизирани в моята страна. Нашето правителство въведе правна уредба, която да подпомага доброволците при гасенето на пожари. Много ми се иска тези доброволци да се радват на успех. Желая им успех. Следващия оратор от името на Обединената Зелена левица за 3 минути и половина. Госпожа Пелетие. Благодаря, госпожо председател. Днес аз съм много доволна, защото се опитаме, опитваме да направим невидимите видими. Ние никога не, се, не, си, не мислим за пожарникарите, но знаем колко е ценна тяхната помощ, когато възникне бедствие. Благодарение на техния професионализъм, много, много хора разчитат в случай на бедствие. Винаги, когато има пожар, наводнение, всеки път, когато има някакво бедствие, Имаме нужда от е, тяхната помощ. Те са там, за да спасят вашия живот. Това са пожарникарите. Вчера, ако сте дошли в парламента с е, е, градски транспорт, сигурно сте се натъкнали на човек, който имал нужда от тяхната помощ. Мисля, че сега е добър повод да им благодаря. Във Франция има стачка и аз искам да изразя своята подкрепа за тях. Във Франция, както и в много държави членки, голяма част от операциите се извършват от доброволци 80%. Разбира се, те получават известно обещетение, това е най-малкото, но осигуряваме ли им това признание, от което имат нужда? Те, ня... Те не получават вноски за социално осигуряване. Не можем да оставим тези хора да бъдат оставени на произвола на съдбата и тяхната сигурност е наша отговорност. Онзи ден разговарях с един пожарникар от пиринейте и той ми разказа е, една история. Един млад доброволец на 21 години с изгаряния по ръцете и краката, който е спасявал свой колега, сега трябва да възстанови 9000 евро, защото медицинската експертиза е преценила, че той не е претърпял е, злополука по време на е, работа. Вие опитайте се да се поставите на негово място, вие, които седите удобно на креслата си. И така, доброволческият труд е поставен под съмнение от, европейски, от решение на Европейския съд, който прилага Европейската директива за работното време. Тази промяна в статута означава сериозна промяна в организацията на противопожарните служби. Аз искам да ви кажа, че вие се лъжете. Лъжете се статута на доброволци трябва да бъде в служба на всички. Онези, които ни защитават, имат нужда от нашата защита и не бива да допускаме а, те да бъдат излагани на опасност. Благодаря. Следващият оратор е а, госпожа Бруне. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Искам първо да благодаря на комисията за информацията. Ние очаквахме с нетърпение, защото темата е много чувствителна и има сериозни предизвикателства след решението на съда. Аз съм нов евродепутат, за първ път се изправям в пленарна зала и искам да очертая три проблеми. Първо – 3,5 милиона са доброволците сапьори в Европейския съюз и искам да благодаря за, на всички тях. Все повече, за съжаление, са природните бедствия следствие на климатичните промени решението на съда да се произнесе, че времето, което е, доброволците отделят, за да очакват да бъдат извикани е, в дома си, да се счита за работно време, е, засяга дейността на много, включително и на сапьорите. Тези неща трябва да се регулират. Аз изслушах много внимателно думите ви, госпожо комисар. Комисията счита, че трябва да се отчитат специфичните национални модели. Вие подчертахте съвсем основателно, че има и принцип на субсидиарност в тази област. За това организацията на тази дейност трябва да бъде запазена и да се е, осигури възможност да бъде под... оказвана помощ на хората в бедствени положения. И трето, следва да подчертаем колко важно е да подкрепяме механизма на гражданската защита посредством европейски средства. Трябва да консолидираме европейския механизъм за гражданска е, защита, да има е, възможност за реакция по време на кризи. И мога да кажа, че се чувствам до някъде успокоена нека, от думите ви. Нека да запазиме националния модел, е, базиран на доброволчество, е, на възможността да се осигури на място е, спасителна помощ и да търсиме максималната ефикасност на тези служби. По този начин ще се намери най-добрия начин за подкрепа на гражданите и да се окаже най-ефективната солидарност. Благодаря. Господин Роже, две минути. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, макар и редки колеги в тази зала. Всеки ден мъже и жени доброволци жертват живота си, за да спасят нашия всеки ден. Французи, които се занимават с земеделие или са или имат собствен бизнес, обличат униформата, за да ни помогнат. Те са щедри, искат да помогнат на общността всеки ден, обаче те са обект на нападения по време на потушаването на пожари. Тези доброволци са сами и като че ли не им се обръща достатъчно време. Положението не се оправи след последния път, когато за това говори Марин Люпен. Съдът на европейските общности ще направи въз... невъзможно използването им. По бюджетни причини и най-вече по граждански причини професионализацията не трябва да бъде основния елемент подпомагането ежедневно няма да бъдат гарантирани, както са днес, от което ще пострада нашето общество и неговата устойчивост. Френския модел на гражданска защита почива върху доброволческите усилия. 80% от щата на пожарникарите са доброволци. Цялата професионализация всъщност би била невъзможна. Трябва да се приеме конкретна директива, за да стане това по този нов европейски мандат. Отвъд юридическите спорове имаме и граждански и политически разговор. Става дума за други европейски държави, става дума Съюза да даде нещо на държавите. Всеки един доброволец днес решава, това е неговия избор, иска да помогне на своята държава и на своите съграждани. Увеличава се кризата на гражданското общество и затова е необходимо да можем да разчитаме на ангажимента на гражданите, на всички тези доброволци в цяла Европа. Затова нашата група ИД и групата на Марин Люпен искаме да предложим една национална федерация на тези лица във Франция. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Роже, ще приемете ли син картон от госпожа Валевска? Приемате ли въпрос с син картон от госпожа Валевска? Yes. Окей, okay. мадам Залевска. Госпожо Залевска, можете да зададете своя въпрос. Пани Преводничонца, пани комисар, шановни колеги. Благодаря. Госпожо комисар, дами и господа. Искам да благодаря на госпожа комисаря за уважението, което прояви към доброволците пожарникари. И за това, че посочи многообразния начин, по който са организирани тези услуги в Съюза. Смятам, че свръхрегулирането на тази услуга може да доведе единствено и само до увреждане на структурата ми. Ние също в Польша имаме доброволци пожарникари и се страхуваме, че това в крайна сметка ще попречи на нашата структура. Това трябва да е дебат, който да тече в нашите страни. Аз представлявам Польша, например, и смятам, че последните три години все повече пари се харчат а, за тази услуга и трябва всеки ден да проявяваме уважението. С 30% увеличихме нещати. Много се извинявам да ви прекъсна, но вдигането на син картон е за 30 секунди. Господин Роже, всъщност въпрос към вас нямаше. Искате ли обаче да отговорите, тъй като имаше коментар към вас? <laughs> Okay, don't worry. Добре, не се притеснявайте, не се притеснявайте. Продължаваме с следващия оратор. Минута и половина, господин Thank You, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. През последните няколко години сме свидетели на много инциденти, свързани с сигурността и застрашаващи живота на гражданите на нашите държави. Особено последните месеци и седмици бяхме свидетели на мащабни пожари, които изпепеляват по пътя си имоти имущество и застрашават живота на гражданите. в помощ на редовно служещите пожарникари често се присъединяват и доброволци. самият аз съм доброволец и съм участвал в гасенето на горски пожари и знам от първо лице колко е трудна тази задача и колко е трудна тази работа. не трябва да позволяваме регулацията и законодателството на европейско равнище да застрашава статута живота и здравето на доброволците пожарникари в страните членки. през две хиляди и осемнадесета съдът на европейския съюз в свое дело определя че времето което белгийски гражданин прекарва като пожарникар доброволец трябва да се зачита като работно време. това води до прецедент в някои от страните членки в които доброволчеството е регулирано на национално ниво и на практика би означавало че пожарникарите доброволци ще имат по две работни места. мисля че на всички е ясно до какви проблеми може да доведе всичко това. директива две хиляди и три осемдесет и осем относно аспектите на организацията на работното време е договаряна и изготвена в различен контекст от днешния като нейната цел в никой случай не би трябвало да бъде да заплашва или да демотивира доброволците а да защитава правата на уязвимите служители. при цялото ми уважение към дейността на европейския съд смятам че не бива да оставяме да ни ръководят тълкувания на съда особено по този казус който вместо да внесе правна яснота създава правен хаос в множество страни членове и то в сфери свързани с защитата на здравето и живота на гражданите и околната среда. смятам че трябва да работим за постигане на решение по този въпрос така че да се избегне създадената заплаха върху статута и мотивацията на пожарникарите доброволци. благодаря ви за вниманието. Господин Злотовски за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа, разбира се, действително няма много хора в залата, но представяме различни групи, различни политически партии и всички сме единодушни – Доброволческата пожарникарска служба е основен елемент от сигурността на подобни услуги в много страни членки. Тези хора спасяват е, човешки живот и рискуват своя. Е, това е един отличен пример за изграждане на социален капитал. В моята страна, Полша, е, историята на тези начинания е, започва някъде в началото на 19 век. И за това искам да подчертая, госпожо комисар, че съм съгласен с е, господин Берглес, който каза, че ние получаваме много от тях и следва да им даваме много. Благодаря. Сега думата има е, отново комисар Тайсен. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, изслушах внимателно вашите изказвания и се надявам, че успях да оталожа някои от страховете, които изразихте около положението на доброволците. Доброволците пожарникари са част от услугите, свързани с закрила на населението – те допринасят за ефикасността на тези услуги и това е безспорно. Аз лично високо уважавам това, което правят те. Организацията и функционирането на тези противопожарни услуги си остава компетентност на отделните държави членки. Всяка една от тях е различна, всяка има и различни потребности. Нужно обаче да се защити безопасността и здравето на тези доброволци и статута доброволец да не се използва, за да се заобиколи трудовото право. Съществуващите правила дават възможност за гъвкава организация, така както обясних в стъпителните си думи. Аз лично съм удовлетворена е, и ще се радвам да има контакти между отделните държави членки, които може би са засегнати от това решение на съда, така щото да има една платформа и да се намерят ясни решения в държавите членки. Конкретна директива за гражданска защита се предлага от Френския сенат и от е, Федералната асоциация на доброволците пожарникари. Не знам дали това е най-доброто решение, но като член на комисията, която приключва своята работа, не мога да обещая от името на новата комисия, че ще има такова предложение но се радвам, че мога да ви предоставя някои от основните елементи, за да вземете информирано решение в дискусията, която със силно ще продължите с онези, кой, онзи комисар, който ще се занимава с тази тематика след мен. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо комисар. Този дебат приключи. Протокола от днешното заседание ще бъдат подадени към парламента за одобрение при следващото заседание. Ако няма възражение, ще изпрати резолюциите, прияти по време на тази сесия, на лицата и органите, които са споменати в тях. Прекратявам заседанието. Благодаря ви.